Dear colleagues, can I ask you to... Уважаеми колеги, моля, займете местата си, колеги. Ще започнем изслушването в качеството си на председател на Комисията по е, научните изследвания промишлеността, е, е просто комисията ИМКО. Да приветствам е, госпожа Голар и е, моя съпредседател е от ИТРЕ, комисията по промишлеността и енергетиката. Знаете, изслушването е смесено с участието на двете комисии, но приветствам и представителите на правната комисия, на комисията по културните въпроси, които са асоциирани, комисията по транспорта, и комисията СЕДЕ, с които са подкомисии и също са поканени на това изслушване. Като встъпление от наша страна, от страна на, на, на, на Комисията за вътрешния пазар, ИМКО, е, трябва, трябва да кажа, колкото ние отговаряме за функционирането на единия пазар, това число за е, установяването и премахването на евентуални препятствия, както в физическата среда, така и в електронната среда на, на всякакви препятствия пред вътрешния пазар, защита на потребителите, по охраняване на съответното законодателство, поради което нашата комисия с голям интерес очаква това изслушване. Бихме желали да се запознаем с подхода, който възнамерява да възприеме госпожа Голар към всички тези въпроси, как ще се справи с предизвикателствата в тези области. Бих искала да припомня, че единия пазар на стоки и услуги е изцяло в полза на отделните потребители и на търговците, но при условие, че правилата се прилагат еднакво навсякъде на територията на Съюза. Поради което е необходимо все така да се укрепва единия пазар, да се избягва фрагментацията е, и изкуствените е, пазарни прегради. Съществуващите правила трябва да бъдат прилагани правилно и своевременно. И бих искал да подчертая, че в тази връзка е, сектора на услугите с всички свои измерения е от фундаментално значение за благоденствието, е, производителността, конкурентоспособността и растежа на Съюза, както и за благосъстоянието на нашите съграждани потребители на днешните глобални пазари. От съществено значение е да направим необходимото, защото европейското законодателство да бъде на висотата на очакванията на новите цифрови технологии, да се възползваме от новите технически постижения, като в същото време опазим доверието на потребителите и равнопоставеността на търговците. Е, би искала следователно да изразя надеждата си, че кандидат-комисаря ще се отнесе с разбиране към е, загрижеността на нашата комисия за бъдещото развитие на вътрешния пазар и неговото правилно функциониране, отново в полза на потребителите, търговците и заетите лица. Сега с удоволствие предавам думата на съпредседателката си госпожа Валиан от е, Комисията по промишлеността, науката и енергетиката. Благодаря ви, е, госпожо съпредседател. Сърдечно приветствам всички и, и лично е, госпожа Голар, е, чието портфейл обхваща проблеми от ресорите на двете наши комисии. Приветствам всички, които са тук в залата и онези, които ще следят нашето заседание в интернет. Комисията ИТРЕ е, за промишлеността, науката и енергетиката отговаря за много от аспектите, които е, се съдържат в портфела на госпожа Голар. Индустриална политика и технология, научни изследвания, малки и средни предприятия, далеко съобщения и прочие. Разбира се, енергетика. Е, това е общо бъдещето на индустриалната политика на Европа, на нейната способност на техническия прогрес. Така че ние с голям интерес очакваме да чуем от вас днес, госпожо Голар. Какви мисли ще споделите с нас по тези въпроси? Е, как ще протече нашата работа? Първо ще дам думата на госпожа Голар за 15-минутно встъпително изказване. След това ще проведем пръв кръг въпроси от представители на политическите групи. Седем въпроса ще бъдат зададени на първия кръг, след това още 18, е, които са разпределени между политическите групи по системата ДОНТ. След всичко това госпожа Голар ще може да направи заключително изказване с продължение на 5 минути. Е, как ще се задават въпросите? Една минута ще се дава за формулиране на въпроса, до 2 минути на госпожа Голар за отговор, след което задалият въпроса ще може да зададе уточняваш въпрос за една минута, отговорът на който също ще бъде едноминутен. Така че общо на един въпрос се падат 5 минути. Уточняващия въпрос трябва да е по същата тема. Не, не бива да бъде нов въпрос в сравнение с зададения вече. Е, не се отклонявайте, следователно, колеги, а ние с госпожа Десутърса, председателката, много строго ще следим за спазването на времевия регламент. Моля ви да не се разпростирате. Е, да не се стигне до, до чукчето, тук да ви взимаме думата, ако превишите определеното ви време. И така, можем сега да започнем с встъпителното изказване на госпожа Голар. 15 минути имате думата, госпожо. Госпожо председател, госпожо председател, госпожи и господа депутати, всички от тези, които благодарение на новите технологии ни слушат дистанционно. Много се радвам, че съм отново тук. Аз познавам тази зала, виждам много познати лица. През идните пет години аз възнамерявам да дам на новите поколения в Европа, на младите, е, възможности да живеят съобразно своя избор, да проявят своя поколенчески суверенитет. Да отстоявайки нашия свят, нашия социален свят, е, е, нашите научни постижения, един преход към устойчивост, екологична и към цифровизация. Това са приоритетите, определени от новоизбраната председателка на комисията Фон дер Лайен. Път, който е изпълнен с предизвикателства, но с тях ще се нагърби цялата администрация на комисията. Аз съм благодарна вече на специалистите, които ми съдействаха през първите няколко седмици. В моя ресор се налагат пет изисквания. Първото е, както напомни председателката, опозотворяването на единния пазар – ще кажете, това се казва не веднъж. Така е, но това е задължителна предпоставка за производителност и заетост. И аз съм окоръжена от това, че по време на преговорите за британския изход от Съюза останахме единни в защита на пазара, на онова, което сме съградили заедно. И е, е, Европейския съвет призова и парламента, и комисията да запазят това единство. Е, така че аз ще работя заедно с вас е, за е, опазването на единия пазар, който ни предпазва от геополитическата несигурност. Консенсусът не винаги се постига трудно, не винаги се постига лесно. Знам, че има очаквания, които са напълно е, легитимни. Необходими са повече правила за повече сигурност но също така не чак толкова, за да не задушават стопанската инициатива. Трябва да се продължи разговора по услугите. Търговията с услуги все още е твърде ограничена. Е, в същото време трябва да се облегчават търговските отношения през граница между държавите членки. Следва да проявим също така храбростта да говорим за липсата на фискална равнопоставеност е, и е, на равнопоставеност на социално-осигурителните системи. Тук можем да говорим за въвеждането на една справедлива минимална работна заплата, обща данъчна основа е, за търговските дружества, отделно данъчно облагане на високотехнологичните дружества impartial des règles existantes, grâce à un suivi rigoureux des infractions. Също така смятам строго е, да е, наблюдавам за извършените нарушения против е, ораторката благодари на преводачите и моли за тишина. Преводачите биха помолили да говори малко по-бавно, но тя очевидно не чува това. И така, със средствата, с които разполагаме, ще трябва да налагаме е, съществуващите правила. Това е без съмнение. На второ място, малките и средните предприятия. По отношение на тях, аз бих проявила максимален прагматизъм. Когато разговаряме с тях, какво ни казват те? Искат достъпно финансиране, квалифицирана работна ръка, по-малко бюрокрация. И аз ще работя заедно с тях, за тях, и въпросът е напълно решим. Е, налични са финансовите средства, налични са и възможности за административна подкрепа, като Солвит, например. Би трябвало да се насърчава участието на малките и средните предприятия в освояването на средствата за отбранителния комплекс. Това е задача, която ми е възложена необходимо е малките и средни предприятия да получат достъп до 10 милиарда, е, е, които са отделени е, за, за този фонд. За постигане, не на последно място, на оперативна съвместимост между въоръжените сили на държавите членки. Ще бъдат разгледани всички възможности за енергиен ефект между военните и гражданските промишлени предприятия е, за връзка между отбраната и космическото пространство, транспорта като цяло и военната мобилност. Третото изискване е обща стратегия за промишлеността. Е, няма от какво да се срамуваме. Нашата промишленост е, работи на високи обороти и проявява творческо отношение към предизвикателствата на днешното време, но тя трябва да се преобразува из основи. Кръговата економика е нещо ново, малцина знаят какво означава това, но всички ние <clears throat> сме се натъквали на прахосничеството, с което живеем ежедневно. Ако погледнем опаковките или прахосването на хранителни продукти. Значи да не говорим за редки е, суровини, материали, е, които не са неизчерпаеми. И аз мога да кажа, че целите, които са определени е, към 2050 година да се постигне въглеродна неутралност и е, нулево замърсяване, това са цели изключително амбициозни. Е, просто планетата се изчерпва, младите поколения е, бият тревога е, и аз не мога да не се заема с тези въпроси, не просто защото те са част от моя портфел. Трябва да, да наваксаме технологичното изоставане в това отношение, в това число е, автономните автомобили, внедряването на въглерода като енергоисточник, разработка на акумулаторни батерии, способността ни да разработим и внедрим нови способи за производство на електроенергия, например. ако не направим нищо от това, ще останем в зависимост от останалата част от света. Ще навлезем в нещо подобно на технологично робство. Е, и най-доброто решение е да търсим върховите научно-изследователски е, и промишлени постижения. Е, ще е, е, търсим напредък по линия на суперкомпютрите. Вече имаме немалко постижения с програми като Коперник и Галилей. Има ги вече известните важни проекти от общо европейски интерес. И всичко това ще се решава не само в канцелариите в Брюксел – а с участието най-широко на заинтересованите страни и на, на промишлените среди. А сега ще премина на английски. The external element of the single market must be... Това е причината, по която трябва да се засили четвъртия елемент от единия пазар. отвореността, международното измерение – е, не можем да се самозатваряме в границите си. Това не е решение. Е, Европа е постигнала всичко това, което е днес, именно благодарение на обмена на хора и идеи. От друга страна, трябва да положим всички усилия световната търговия да бъде справедлива. Е, трябва да има разлика между защита на нашите интереси от една страна и протекционизма от друга. Ние трябва да се справим с нелоялната конкуренция. Знам, че Фил Хоган е, наскоро ви е запознал със своите идеи в това отношение. Достъп до обществени поръчки на реципрочна основа, наблюдение на инвестиционните намерения, особено когато става въпрос за новаторски технологии. Освен това, що се отнася до най-новите технологии, като изкуствения разум или е, е, съобщителните технологии от пето поколение, например, Европейският съюз може да зададе световните правила. Постигнахме това с регламента за защитата на личните данни, с категоричната подкрепа на Европейския парламент и трябва да го направим отново. и по-добре да защитим европейците при тези промени. Можем да се възползваме от предимство на цифровите е, промени единствено е, в случай с нашите ценности. Заедно с колегата Агър за първите 100 дни ще работим по темите, свързани с изкуствения интелект ще работим по нов закон за цифровите услуги, е, да преработим този, който е прият преди много години. Ще се занимавам с платформата за защита на потребителите а, и недискриминацията на младсинствата и защитата на децата. Трябва да защитаваме нашите свободи. На първо място свободата на пресата и е на творците. Въпросът какво да правим с фалшивите новини е изключително важен. Важното е отношение между свободата, съотношение между свободата и сигурността, баланса между тях никак не е лесен. Ще отделя време и ще работя заедно с вас, за да си създадем достатъчно добра представа по темата, преди да започнем да действаме. Колкото повече се задълбочава дигитализация, толкова по-важна става киберсигурността. Става дума за това, че в случай на кибернападение да можем солидарно да си помогнем. Колкото повече напредва цифровизацията, толкова по-важно става и а, обучението и образованието на хората. Наред с достъпа до интернет трябва да се гарантира цифрово обучение, особено при жените, защото в цифровите промени участват твърде малко жени. Комисията ще изготви инициатива за цифрово обучение и ще подпомогне работата на националните правителства в тази област. Когато работих е, като член на парламента Работих е, в работната, бях председател на работната група за борба с бедността. Организирахме срещи а, е, с хора, които лично са били засегнати от а, е, бедността. Като комисар ще продължа да работя в същата посока с всички прослойки на обществото, а, с всички онези, които се а, а, чувстват изоставени. Работя за солидарна и социална економика. Искам и се след 5 години да можем да кажем, че сме постигнали успех, защото сме се погрижили за най-уязвимите. Тази суверенна, конкурентоспособна и солидарна Европа, на нея съм посветила целия си живот. Моят проевропейски ангажимент е дълбок аз дължа всичко това на своите родители, на своето образование и възпитание. Аз съм дълбоко привързана към Франция, но и към Европа. Работила съм по европейските въпроси още от времето на Романо Проди в комисията, в Европейския парламент. Занимавала съм се с научни изследвания, публикувала съм няколко книги. Е, в, е, работил съм във Франция и в различни международни форум, форуми. Моята дейност в е, Института Бергорун, която поражда напоследък известни въпроси, се вписва в руслото на цялата тази дейност. Става дума за отношения с Съвета на Европа за борба с антиевропейските настроения. Госпожи и господа, Европейският е, е, съюз е, преживява десетилетия на, на криз. И финансова, и економическа, и миграционна криза е издълбала пропасти между изтока и запада, между севера и юга. Комисията ще гледа напред и ще води със себе си европейците. Не с оглед на, онова, на, на, на това откъде са те, а на къде са се запътили. Ще работи, разбира се, в тясно сътрудничество с е, всички институции на Съюза, с вас, с Социално-економическия комитет, с Комитета на регионите, с всички здрави сили на обществото. Е, и като бивш член на това събрание, е, аз е, отдавам е, голямо значение на тясното сътрудничество между Европейската комисия, която има инициативата, и Европейския парламент, който е един от съзаконодателите. Ако ми окажете доверие, аз ще работя в тясно сътрудничество с вас на всеки етап от законодателния процес, в подкрепа на всяка ваша инициатива. Аз ще се вслушвам във вашия глас. Очаквам е, днешния ден да постави началото на е, тесни е, връзки на сътрудничество в общия интерес. С удоволствие смятам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Голар. Ще започнем с първия кръг въпроси. Представители на политическите групи. Господин Белами е пръв от името на НП. Е, благодаря, госпожо председател. За да бъдат преодолени днешните предизвикателства е нужна стратегия, но и доверие. Като министър на отбраната във Франция, вие подадахте оставка по повод на съдебно разследване, свързано с вашия мандат в Европейския парламент честа на онези, които работят в едно министерство, не може да бъде поставена под въпрос от действията на онези, които ги водят. Е, вие признавате, прочим, своята отговорност, тъй като наскоро сте възстановили една значителна парична сума, а съдебното разследване още е в ход. Ние не сме тук да ви съдим, но бихме искали да ви напомним собствените ви думи. Как да се разбере, въобще как е възможно, след като не сте делена все още от френското правителство, да осъществявате задълженията си на комисар. Благодаря. Благодаря. Радвам се, че ми задавате тези въпроси, за да мога да ви отговоря. Първо, презумпцията за невинност е основно право, прогласено в Хартата за основните права и свободи на Европейския съюз. Всеобщата харта за правата на човека, Френската конституция и прочи. Но от 90-те години на миналия век е, е, във Франция е, има едно такова правило, че всеки срещу когото е предявено обвинение, следва да подаде оставката си за да може да продължи разследването. Само, че срещу мен разследване нямаше. Аз тогава прецених, че колкото отговарям за френските въоръжени сили, в тези е, е, години по времето на обявено извънредно положение, предвид на скорошните терористични атентати и участието ни в Мали с е, въоръжено присъствие, аз по интимно свое убеждение прецених, че не мога да поставям под риск авторитета на нашите въоръжени сили и по тази причина си подадох оставката. Днес положението е съвсем различно. Първо, че <clears throat> не съм разследвана от а, а, френското правосъдие. А, на второ място, а, и по, подобно правило в европейските институции няма. И бих искала да кажа нещо. Аз съм крайно привързана към принципа за почтенност. Но поглеждайки назад, аз не виждам в какво мога да бъда обвинена, когато генералният секретар на парламента след задълбочено разследване установи, че мой асистент е, е, е работил за, за продължение на 5 години, е, поиска се да се от мен да възстановя средства, които аз не бях ползвала, а, впрочем, лично е, всичко стана е, по е, закон, по право вред и преди всичко ви моля да зачитате презумпцията за невинност благодаря. Тази презумпция, разбира се, е фундаментален принцип и аз в никакъв случай не, не смятам, че съм нарушил този принцип. Но вие сама подчертахте риска, кой, под който поставяте министерството си, когато срещу вас се води съдебно разследване когато подадохте оставката си, вие всъщност не се позовахте на съображенията, които ни дадохте сега, че видите, имало, имало такава традиция и така нататък. Аз проверих, вие се позовавате тогава на общите принципи от международен план в Европа, които, видите ли, били по-категорични от възприятите във Франция – а Целта тук е, е да водите действия, да провеждате стратегия, която да се ползва с авторитет. Няма ли, е, след като се сте сметнала, че подлагате на риск френската отбрана по време на съдебно разследване, да поставите на подобен риск е, европейския си портфейл? Благодаря, госпожа Голар. Господин Белами, аз се чувствам напълно спокойна, понеже, както ви казвам, срещу мен не се води разследване. Аз не мога да предреша а, как ще приключи едно производство. А и знаете, и Олаф, Олаф нерядко са сезирани, когато има разследване в държава членка. Аз не мога да предреша изхода от всичко това, но не съм под разследване. Освен това, правната комисия на парламента прие, че не е на лице несъвместимост на интереси, и вие добре знаете това. Чувствам се напълно спокойно и още веднъж е, е, по, по никакъв начин е, не се изразявам неуважително срещу европейските институции. Но вижте, господин Белами, в печата се появяват какви ли не неща. Но ние в... Не, не знаете точно какво сме разговаряли, но тогава с президента на републиката и с министър-председателя и нали, разгледахме тези въпроси и аз ви казвам точно това, което се каза по време на тази среща. Благодаря. Госпожа Шалдемозе, социалисти и демократи. Благодаря. Добре дошли отново в парламента, госпожо Голар. Извинете ме, аз за съжаление ще продължа в същата посока. Преди пет години вие бяхте тук и слушвахме вашия сънародник господин Московиси. И вие смятахте, че той е, е не съвсем достоен кандидат. При вас е, случаят е същия. Вие дори сте върнали 45 000 евро. Не смятате ли, че вие сте също кандидат е, под въпрос, така както беше е, случай е, с вашия колега Московиси? Благодаря за въпроса. Първо, аз напълно зачитам работата, която вършите. Аз съм се занимавала с нея. Това именно е целта на такова едно изслушване. А, когато изслушахме Пиер Московиси, въпреки че името му не бива да се споменава в този разговор, доколкото на малко него го няма, тук въпросът бе свързан с начина по който са управлявани обществени средства. И тук не става въпрос за някакви лични въпроси. Тогава е, все още бе е, вход кризата на еврото, някои държави членки не бяха спазвали пакта за стабилност и така нататък. Що се отнася до сумите, които съм върнала на Европейския парламент? Е, това, това, това сте вие, това е вашата институция и Генералният секретар тогава много задълбочено проучи дали местният асистент наед е, е работил за мен или не. Отговорът бе положителен в продължение на 5 години. Онова, което бе предмет на, на спора, и, и това се случва нерядко, и когато имате някого на заплата, който е, е работил, не искате да го освобождавате е, е, е, човека, то той малко трудно може да си намери нова работа, задържате го още известно време. Да, имало е, имало е проблем, но не става въпрос за някакво нарушение на, на закона. Става въпрос за оперативно управление на човешки ресурси. Стига се до разходване на средства, които аз лично не съм ползвала, госпожо Шалдемозе. Това са средства, които са предадени като възнаграждение на въпросния асистент. Е, вероятно има някакви неуредици е, в уредбата на, на статута на асистент знам дали не трябваше да говоря на датски, но в описанието на вашия портфел госпожа Фондерлайн казва, че не трябва да има съмнение във връзка с вашето поведение и вашата почтеност. 45 000 евро са голяма сума пари. Аз съм тук от 14 години и никога не е трябвало да връщам никакви пари. Не мислите ли, че това е важно, че е важно за един е, еврокомисар да бъде чист, за да може хората да не си задават въпроси във връзка с неговата почтенност. I'm, I'm clean. Аз съм чиста. Аз зачетох решението на генералния секретар на парламент. А сумата, е, е, каква е тази сума? Възнаграждения и социални осигуровки. Няколко месеца е, месечно възнаграждение и социални осигуровки. Да не навлизаме в детайлите, но аз ви уверявам, в крайна краща толкова по-добре, че работещите за европейските институции допринасят за социалното осигуряване. Генералният секретар на парламента, приложи строго решение на Европейския е, е, съюз. Е, когато и, и вашият асистент работи за определено време, той има право да поиска възнаграждение и съответно това, което се случи като решение на генералния секретар, няма характера на административна или наказателна санкция. Благодаря. Госпожа Шаранцова. Благодаря ви, госпожо председател. Както мнозина от нас, аз ви познавам, знам колко упорито, ангажирано работите по европейския проект. Обедена съм и знам, че вие можете да се справите добре с бъдещата си работа. Искам да чуя обаче днес от вас дали имате коража. Коража да се застъпите за вътрешния пазар и за неговите свободи. В описанието на вашия ресор е записан като ваша основна задача изработването на акт за цифровите услуги. И вие ми казахте, че този акт е много важен за услугите. Съгласна съм с вас. Без този акт единния пазар, единния цифропазар никога няма да бъдат завършени. По въпроса за услугите говориха господин Болкенштайн и господин Бърния. И двамата имаха коража да се борят за тези, техните актове у дома и в Европа. Моя въпрос е, бихте, ще имате ли същия кораж да отворите отново директивата за услугите и да работите по нея? Благодаря, благодаря ви, че припомнихте моите собствени усилия. Е, всички, които са били тук до сега в парламента, знаят, че аз съм се борила за половото равенство, за банковия съюз, за реформа на пакта за стабилност, но човек не бива да проявява арогантността, да, да смята, че е достатъчен кораж или храбростта на един комисар. Не, в крайна край ще става въпрос за колегиума на комисията, за вас, Европейския парламент, за държавите членки, за, за промишлеността, и нали, за цялото общество всички трябва да са убедени, че Европа е предимство. Е, Европа е богатство. Така че аз съм напълно съгласна с вас за потенциала за растеж, а и за етост, проистичащи от е, е, е една подобрена уредба на услугите. Става въпрос за едно общество, една економика на услугите в края на краищата. Е, оказва се, че усилията полагани до сега постигат противоположен на търсения резултат, ощетяване на част от населението. А, и ние, и това е част от моята пътна карта, от моето задание, ще работим по един нов акт за цифровите услуги. А, ще работим а, по а, комисията на, а, е, е, извинете, економиката на споделените а, е, усилия Смятам, че преди всичко трябва да работим заедно. И, и заедно да променим общественото мнение е, някои възнамеряват да противопоставят Централна и Източна Европа на Западна Европа, като Франция. Ние имаме своите е, е, ценности, имам, имаме своите различия, но аз съм убедена, че има основа, на която да работим заедно и аз ще се постарая да постигна напредък. Уточняваш въпрос. Аз приветствам а, акта за цифровите услуги. Ние сме още в началото на тази дискусия. Сигурна съм, че парламента ще има думата, но моя най-общ, основен въпрос е възнамерявате ли с този акт а, да а, подкрепите свободното движение на услуги и обещавате ли да не създавате нови пречки? Le marché, je crois que c'est pour ça qu'on l'a bien défendu Пазарът преди всичко се състои от четирите свободи. И, и, и ние ги отстоявахме по отношение на британския изход. Трябва да ги отстояваме и по отношение на своите съграждани, на общественото мнение, свободите на движение, човек да може да, да, да пътува, да пребивава, да, да, да учи, да търгува и е, свободата в интернет, е, ако ние не я уредим, не я регламентираме, е, е, ще е, бъдем завладени в края на краищата от външни играчи, посягащи на личните данни и така нататък. И да, ще, ще работим за, за свободата на установяване, на провеждане на стопанска дейност, за насърчаване на стартиращите е, предприятия, за избягване на нормативната фрагментация. А, ние, Европейската комисия, не възнамеряваме да изграждаме бариери, разбира се. Но трябва да убедим националните законодатели, които по някои поразбираеми местни причини се въздържат да тръгнат по този път. Благодаря. Следващият оратор от името на Зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, ето ме. Въпреки, че 120 000 души само в Германия а, а, протестират, а, също доставчиците на онлайн услуги, сега комисията възнамерява да въведете отговорност на тези оператори в новия акт за цифровите услуги. В същото време има законодателство срещу речта на омразата, което е много критиковано. Как ще гарантирате, че акта за цифровите услуги ще зачита основните права и как ще работите с държавите на происход, които са изключително важни за предоставянето на тези услуги? Каква ще бъде отговорността за ръчта на омразата? Знаем, че микротаргетирането и профилирането са за целите на печалбата. Ще се обърнете ли към проблема в неговата същност? Деликат. Благодаря. Въпросът е крайно деликатен, тъй като става дума за свободите. Европа е единствената световна економика, единственото общество, в което действа нормативна уредба, гарантираща е, неутралността на интернет. Е, и, и тя не се засяга от това, което предлага е, е, комисията. Актуализацията, която е вход по настоящем с е, Европейския регулиращ орган, запазва тази неутралност. Директивата за електронната търговия се основава на принципа на ограничената отговорност вече 20 години. Аз мисля, че вие самият сте твърде активен в този сектор. 20 години е цял един свят цял един живот. Така че не бива да се поставя под въпрос принципа. Принципа за отговорността. Но при, при все това, и то разбира се в хода на една дискусия, при все това да се огледат детайлите, нали, да се види какво трябва да се промени. Е, споменахте въпроса за словото на омразата. Аз не съм в Европейската комисия, за да налагам френското законодателство на другите. Да и това, това далеч не е, не е моето та нагласа. Но мисля, че всички трябва да погледнем е, в лице, лице в лице един реален проблем. В интернет се призовава към е, омраза, към терористични посегателства е, заклемяват се е, части от населението за религиозните им убеждения и така нататък. Като всички тези въпроси е, за свободата, е, те трябва да бъдат решени възосновата на равновесието което е политически въпрос. Въпрос политически и политическите въпроси се решават не на последно място от Европейския парламент, не само от Европейския съвет или от съвета на, на, на Европейския съюз. Комисията предлага, вие разбира се ще изменяте и допълват. И това ще бъде толкова по, по-интересно. Аз без каквато и да било, било арогантно ще подходя към въпроса, ние нямаме окончателния отговор. Следващия оратор Виржини Йорон. А не, извинявайте, уточняваш въпрос. Uh, да, имам уточняващ въпрос. Във връзка с това, което се обсъждаше в началото. За нашата група е много е важно за цената, която сте плащала докато сте били е, депутат в, този, в проевропейския think tank. Вие сте ги е, консултирали по европейските въпроси, били сте във връзка. Е, това е различен въпрос, казва председателката. да бъдеш член на парламента е, изисква цялото време и как това се съчетава с вашите е, задължения? Ще, прав... ще постъпвате ли по подобен начин като комисар? Госпожо Гуар, ако не желаете да отговаряте на този въпрос, не дайте. Аз, аз искам да е, отговоря. Аз съм за свободата в тази сала и в интернет. Аз сама в експозето си споменах, това сътрудничество с този институт, един мозъчен тръст, проевропейски настроен, и аз съм декларира абсолютно всичко, всичко без законосъобразно. Европейският парламент допуска, до, допускаше тогава поне, допускаше професионална дейност, наред с задълженията на член на парламента. Е, и, и всичко бе оповестено. В, в една правова държава, разбира се, въпроси могат да се задават, а за това ви и отговарям. Е, но, но е, за какво става въпрос? Аз работих за Европейската е, интеграция. Аз е, през май 2013 е, година в Сианс Бо, по време на една конференция за заетостта на, на, на жените, се запознах с представителите на този институт, на, на този мозъчен е, тръст. Е, и си казах, е, че е, е, това би било интересно да се работи за заетостта на жените, на младите. Е, по един друг начин е, с участието ми в този е, институт. Малко съм изненадана, е, че сте тук, госпожо, след като трябваше да си подадете оставката от правителството във Франция Имам тук писмото на Олаф. Общо заето, вие не сте достойна да сте член на френското правителство. Как така сте достойна да бъдете член на Европейската комисия? френската преса твърди, че един американски мозъчен тръст ви е плащал 13 000 на месец по време на три години. Ето и за това имаме документи. Да, отчели сте всичко това. Освен това, вашата дейност, доколкото я познаваме в предходния мандат на парламента, е крайно мундиалистки настроена. Какви услуги сте предоставила или ще предоставяте е, колкото разбираме, на обща стойност 340 хиляди долара. Аз вече повдигнах този въпрос и с готовност мога отново да кажа, че не може да се хвърлят подозрения без доказателства. Работих в един мозъчен тръст, да, мозъчен тръст, който се занимава с, с размисъл, с организация на срещи, на конференции и прочие. Лицата, с които съм работила, го потвърждават. Целите, вероятно, за които сме работили, вероятно не са вашите, но за това и демокрацията. Вие не сте длъжна да споделя споделяте моето мнение за е, уредбата на световните дела. Но, още веднъж, през 2013 година е, кризата бе в най-острата си фаза. И, и, и, и, и, и тогава всички средства да, да сплотим обществото трябваше е, да, да се приложат. ще дума за увеличаване на заетостта и получаването на достъп до определени хора с влияние, е, е, бивши държавни и правителствени ръководители в Европа, е, Марио Монти, Филипе Гонзалес, Гифер Ховштадт, хора с международна репутация, би било от полза. Можех ли да си представя, че един ден това ще ми създаде толкова проблеми? Честно казано, не. А, да, признавам, сумите са сериозни. Обаче това са суми, отговарящи на, на възприятие обичаи в е, областта на международните е, консултации. Аз съм дала своя професионален принос, владея четири езика, и а, мисля, че свободата на инициатива в случая следва да бъде отстоявана, както презумцията за невинност. За уточняваш въпрос. А, а, без проблеми. Съединените щати са важен партньор на всяка от държавите членки, но не са европейска държава. Тук можем определено да говорим за конфликт на интереси, доколкото става въпрос за едно неевропейско лоби. Между другото, тази сутрин още веднъж се получи едно писмо от това лоби в ваша подкреп. Също така интересно е отношението на Комисията по правните въпроси, която отказва да разгледа в детайли услугите, която сте предоставила на, тази, на този мозъчен тръст. Също така любопитно е, че шефът на този мозъчен тръст е, е направил дарение за предизборната кампания на президента Макрон и така нататък. Аз е, е, е, мисля, че не можете да възприемете една пътна карта, която ви отвежда в Калифорния. Благодаря. Аз не съм очаквала вашата подкрепа, госпожо депутат, но по същество нещо изключително важно във връзка с Съединените щати. Е, не става въпрос за Пентагона, не става въпрос за администрацията на Съединените щати. Има гражданско общество, има, има хора, с които може да се разговаря. Трябва да се прави разлика между официалните представители на една държава. Никола Бардуен, между другото, е и германец. Това може би не ви харесва. Но той е европеец, израсъл е в Париж, сега живее в Съединените щати. А трансатлантическата реалност е факт е, и е от значение за много от нещата, които ни занимават. Не нали, трябва да се работи с американците при зачитане на независимостта ни. Не виждам как това би могло да бъде осъдително. По много въпроси можем да разговаряме с американците и между другото Калифорния е люлка на много от инициативите и, и, и предприятията, които днес са от световно значение. Благодаря. Следващия оратор от ЕКАРЕ. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, Частните и публичните научни лаборатории в Европейския съюз и света работят върху една тенденция на бъдещето изкуствения интелект. Комисията възнамерява да създаде регулаторна рамка по тази тема. Колко дни ще са ви необходими, за да се заемете с техните проблеми, простичащи от директивата по за услугите. Съгласен съм с вашия писмен отговор, който казва, че по добра интегрирания пазар на услугите ще помогне за развитието. Не би ли, не би ли трябвало това да залегне във вашите приоритети? Благодаря. Изкуственият разум е една мащабна сфера, към която по- аз подхождам крайно е, смирено, е, защото има много, което можем да направим. Ангажирала се е госпожа фон дер Лайен и госпожа Маргарет Вестагер също. Можем да се опрем на вече извършената работа. Става дума за е, етическите съображения тук. Но, както казах също преди малко по отношение на услугите или въпросите за е, юридическата отговорност в интернет, е, материята е такава, че не можем да работим по-отделно. На този етап е, сме набелязали определени принципи. Но трябва да, да държим сметка и, и за техническите нововведения, за разговорите с специалистите от, от отрасъл. И на вниманието на гражданите, които ни слушат, нека кажем, че не става дума за абстрактен разговор. Не става дума, например, за прецизна медицинска диагностика, благодарение на такива технологични е, решения е, или е, за усъвършенстване на контрола в паричните е, плащания. Но разбира се, много внимателно трябва да се уредят тези въпроси, защото прилагането на такива алгоритми, принадлежащи към сферата на изкуствения разум в мащаби, в каквито биха могли да се приложат, може да посегне на, на правата и свободите. И а, ние ще излезем с предложения и при това без да забравяме традиционната индустрия, която те първа следва да, да извърши прехода, на която до някъде се гледа като на минало, но <laughs> ние трябва да подходим интелигентно, да видим какво всъщност най-новите цифрови технологии могат да дадат на традиционната промишленост. На предишната комисия и беше е, трудно да приобщи държавите членки към нейната инициатива във връзка с услугите. Какво ще направите по-различно? Ако вашето предложение ще е, има за цел да защити а, а, пазара на труда, но се окаже, че всъщност ще не се щети, ще го а, изтеглите ли? Е, е, Първо, бих искала да отдам дължимото на госпожа Минковска за извършената от нея работа. И отново ви казвам, аз не смятам, че едната храброст на един комисар стига. Тук трябва да се впрегнат усилията и вашите, и на държавните, и правителствените ръководители. Аз предполагам, че в съвета на министрите по економиката, посветен на конкурентоспособността, се говори също по тези въпроси впрочем, ставащото в отношенията с Великобритания. И колкото и да е прискърбно, отново поставя на дневен ред значението на единния ни пазар. И ние трябва най-сетне да престанем да се вторачваме в различията помежду си. Те далеч не са най-важното нещо днес. Най-важното нещо днес е скоростта, с която други по света влагат средства в е, техническия прогрес, в образованието на технически специалисти, инженери, в, инженери, в навлизането на пазари, без далеч винаги да зачитат правилата на играта. Това е сериозният проблем и аз на него ще обърна внимание. Благодаря. И последен от първия кръг е, изказвания от Обединена левица госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо кандидат, комисар. Я já musím říct, že pro mě jste opravdovou hvězdou. Бих искала да заявя, че за мен сте истинска звезда защото имате възможност хем да бъдете евродепутат, хем да работите и за 10 000 евро. Значи голяма смелост се изисква за съчетаването на тези две дейности. Обедена съм, съответно, че може да постигнете всичко. Подобно на колегите, и аз не мога да си представя как може да се работи на две места на пълно работно време. Поздравявам ви, сега сериозно вече. Вие ще отговаряте за изпълнението на Европейския отбранителен фонд. Кажете ни малко за процеса. Как ще изглежда той? Какви права на контрол и какви механизми на контрол може да дадете на Европейския парламент във връзка с този отбранителен фонд? На следващо място относно туризма. Вие ще отговаряте за туризма, тъй като той е част от правомощията на ГД Гроу. В вашите отговори и в писмото на Фондер Лайен не откривам нищо за туризма. какво да кажем за Томас Кук и неговата съдба, например? Très bien, merci beaucoup, madame, de rendre hommage à mon énergie au moins. Благодаря. Благодаря за това, че отдавате дължимото на моята енергия. Европейският отбранителен фонд е много важен, естествено, и справо споменавате процедурата. Процедурата е колективна по своя характер. В нея имат право да участват комисарите в колегиума, държавите членки чрез експертни групи, Засягат се международни проекти и съответно трябва да има участие на други заинтересовани страни. Моето въздействие ще бъде въздействието на комисар, но няма да решавам сама. Всички комисари в колегиума ще взимат решение. Този фонд е много важен за малките и средните предприятия. Той е важен за укрепването на Европа, защото глобалната сигурност по-настоящем е една от най-големите един от най-важните въпроси и спрямо нея има много големи заплахи. Трябва да видим как можем да заложим на този колективен подход. Става дума за предприятия от минимум три държави членки. Много е важно обаче не само големите държави да получат парите. Освен това трябва да отчетем интересите и на МСП. Естествено, може да има участници от трети страни, но финансирането ще е за играчи от Европа и мисля, че европейските дънакоплаци заслужават да се заложи точно на този принцип. Как може вие да контролирате нещата? Може да ме призовете да се отчитам пред вас. Ако сметнете, че това е необходимо, знаем, че вероятно ще ме каните на различни етапи в напредък при разгръщането на това досие. Винаги може да каните и други хора от колегиума на комисарите последващ въпрос, госпожо Конечна? Бих искала да задам въпрос за туризма, тъй като вие не го споменахте. Виждате, че в момента вътрешния пазар на Европейския съюз се тресе и доверието на гражданите е под въпрос. Става дума за международни корпорации. Те и техните менеджери имат същите права като заетите в Европа, така ли? Какво ще кажете вие и какво ще направи GD Grow? Извинявам се, госпожо, забравих да отговоря на въпроса за туризма. Аз всъщност съм от Марсилия на Средиземно море и туризма в моя район е изключително важен, така че в никакъв случай не му обръщам гръб. На туризма се падат 10% от нашето БВП и ние сме водеща дестинация в целия свят. Знам, че и Чехия също залага много на туризма. Прага е великолепен град. Туризма е хоризонтална тема. Не става дума само за правомощията на ГД Гроу. По-настояще мога само да спомена някои от своите виждания. Мисля, че трябва да заложим на устойчивостта, а именно как да се гарантира, че нашите прекрасни градове, плажове, планини и така нататък няма да паднат жертва на свръх туризма. От друга страна, туризма създава много работни места и е много важно да се създадат платформи за настаняване, за транспорт, които да се използват както трябва. В някои страни обаче тези платформи създават известни проблеми. Значи за някои създават възможности за поминък, за други създават просто затруднения. Много е важно да защитим и нашето културно наследство, между другото. Благодаря. Сега ще върна председателското място на госпожа Десютер. Благодаря. Започваме втория кръг от въпроси. Членовете на комисиите могат да задават сега въпроси. По минута за въпрос и по минута за последващия въпрос. Първият оратор, господин Ариас Ечеверия от НП. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Голар, всички макроекономически показатели показват, че съвсем скоро вероятно ще има нова економическа рецесия и съответно неното въздействие, казват някои експерти, може да е точно толкова мащабно, колкото това на предишната криза. Какво да кажем за вътрешния пазар? Ще реагира ли той както трябва? Имаме ли необходим инструментариум? Нашите МСП, нашите граждани, заетите лица ще платят платят сметката, според мен. Протекционизма, твърди се, се изправя очи в очи срещу либерализма. Ако погледнем транспорта, например, или пък незачитането на принципа на съответствие, що се отнася до технологиите, въобще единия пазар има много различни измерения и много проблеми. Ако погледнем цифровия единен пазар, например, как се прилагат разпоредбите? Средно това отнема в държавите членки 8,4 месеца. Какво ще кажете? Как ще се развие единния пазар? Как вие ще работите за това развитие? Как ще се попречи на протекционистските мерки от страна на държавите членки? Госпожа Голар за отговор. Благодаря за това, че направихте връзка Извинявам се, не говоря испански, но благодаря за това, че направихте връзката между макроекономическите показатели, именно еволюцията на нашите економики и риска от рецесия, и от друга страна онова, с което ние се занимаваме тук. Всъщност точно такава връзка трябва да се демонстрира пред хората. Трябва да успеем да ги убедим, че за да бъдем по-проспериращи и за да имаме растеж, трябва да имаме дружества, които да функционират добре, трябва да имаме пазар, който да функционира добре, трябва да имаме една по-екологична економика. Прав сте, аз е, познавам последните макроекономически показатели, работила съм за Банка Франс, е, има тревожни сигнали, Говорихте за пречките между държавите членки. Естествено, че те пречат на нашето економическо развитие. Ние ще положим всички усилия, за да премахнем тези пречки. Нека да не забравяме обаче, че нашата економика е част от глобалната економика. Има сигнали, които идват дори от САЩ. САЩ не беше в а, такова положение в а, миналото. Има сигнали от а, Китай, има сигнали от много различни места а, с оглед на за това, затваряне на, на економиката, стремежи към затваряне. Да не забравяме и Брексит, остава един месец до Брексит, не знаем какво ще се случи, но все пак трябва да го споменем. Прав сте по всички тези въпроси, затова трябва да обясним на хората. Трябва да обясним, че понякога се налага да се работи за компромис, да се направят някакви жертви в краткосрочен план, за да може да защитим нашата економическа и социална тъкан тази, която имаме не от вчера в Европа. Искам да спомена Фил Хоган. Ще трябва да работим заедно с него, тъй като по всички тези въпроси има две измерения вътрешно и външно. До сега, като че ли твърде много, поставяхме ударението върху вътрешния пазар. Малко поставяхме акцента върху външните единни пазари. Последващ въпрос. Знаем, че в много случаи държавите членки предпочитат законодателни инструменти като директивите, които са малко далече от вътрешните правила но ако станете комисар, ще заложите ли на използването на регламенти по-редовно, за да се хармонизира единния пазар вместо директиви? В писмените си отговори споменавате, че няма да се колебаете да предприемете по-крути мерки. Но ако станете комисар, как ще накарате комисията да приеме по-ефикасни мерки срещу нарушенията, дори и тези мерки да са противоречиви от политическа гледна точка? Госпожа Голар, по първия ви въпрос, относно регламентите или директивите, ще ви кажа аз лично какво предпочитам. Аз лично предпочитам, че трябва да имаме по-малко правила, но такива, които да се прилагат както трябва навсякъде. Съответно, можем да поемем в посока регламент, защото той, знаете, е задължителен, няма преходен период, е, няма го при регламента и така наречения gold plating, макар че не знам защо на английски е наречен gold, е, така нареченото допълнително излишно законодателство, което се приема в държавите членки. Ние искаме да заложим на субсидиарността. Националните законодатели трябва да могат да въвеждат промени. Трябва да работим балансирано и във всяка ситуация да избираме точния инструмент. Не е казано, че трябва да има само регламенти. Често, когато има директиви, държавите членки наистина са отдадени на идеята да ги приложат. Аз мисля, че трябва да се работи, да се работи с националните парламенти, ако ме номинирате и изберете, аз ще работя за по-засилен диалог на национално ниво. Когато бях евродепутат, аз работих с националните парламенти и мисля, че е много важно да се гарантира, че законодателството се прилага. Благодаря господин Гайер за една минута. Госпожо председател, госпожо е, Голар, трябва да се върна на въпроса е, с вашия е, асистент. Вие изложихте е, случая те го като въпрос касащ единствено администрацията на персонала, но разследванията, европейските разследвания продължават. И в деня, в който ви, а, е, номинир, бе, ви номинира госпожа фон дер Лайн, сте била разпитвана от полицията в Франция. Вие сте подали оставка като министър на отбраната, за да може да се защитите по-добре и за това искам да ви попитам, защо смятате, че може да бъдете комисар, а не може да бъдете министър на отбраната. You, Благодаря, госпожа Голар. Благодаря за въпроса. Може би не бях достатъчно ясна в отговора си. Какви са фактите? Когато дойдох в парламента през 2009 година, наех сътрудниците от моя предшественик, от съответния избирателен регион. Нямах опит тогава. Идвах от гражданското общество, съответно наех тези лица. Те работиха за мен 5 години по време на целия мандат. Генералният секретар на парламента след като разгледа много документи, които бях предоставила, направи заключението, че не става дума за измама. В края на първия парламентарен мандат реших да нямам така наречените местни сътрудници. Отново казвам, не сметнах това за необходимо. Нямах местен сътрудник по време на втория си мандат и ние решихме да се разделим, само че процедурата отне по-дълго, защото френското трудово законодателство справо защитава заетите и аз не исках да се започва една процедура за уволнение. Съответно, аз реших да не оставам член на френското правителство. А що се отнася до, до този конкретен случай, както казах на, на, госпожа, на господин на Белами, реших да зачета френската традиция. Искам да подчертая обаче, едно нещо. Аз зачитам върховенството на закона, независимостта на съдебната система. Естествено, искам, би ми се искало отдавна да сме приключили с а, тази тема, но зачитам независимостта на съдебната власт и макар, че процедурата продължава вече две години, аз а, зачитам. Уважавам онова, което се случва, както зачитам и онова, което прави Олаф. Е, мисля, че смятам, да, че мога да се явя все пак на това изслушване. Е Точно така, след като зачитате е, правораздаването в е, Франция, ако е, срещу вас бъде повдигнато обвинение, ще подадете ли оставка като комисар? Господин Гайер, е, няма да отговарям на хипотетични въпроси, тъй като не мога да ви кажа какво ще е решението във Франция. Ако има присъда срещу мен, това естествено ще промени нещата тотално. Днес обаче, по-настоящем, нека да не забравяме, че парламента, където работих, е, вече е разследвал това, което се е случило. Надявам се най-искрено, че ще мога да работя с вас в рамките на идните 5 години, ако ме одобрите. Ако зачеркнем с лека ръка презумпцията за невиновност, това означава, че всеки, който е обект на някакво разследване, няма да може да се занимава с каквото и да било. Презумпцията, знаете, означава, че последиците се изпитват тогава, когато си осъден. Господин Флего от името на Обнови Европа. Хвала вам, председнице. Поштована госпожа. Благодаря. Уважаема госпожо Голар, много се радвам, че мога да се обърна към вас. Аз съм докладчик в парламента от името на своята група по темата новата програма Цифрова Европа. Знам, че Европейската комисия предлага пет приоритета и те трябва да бъдат финансирани с сумата от 9,2 милиарда евро. И парламента приема това финансиране. Знаем обаче, че съвета вероятно ще уреже този бюджет за това как да направим така, че държавите членки наистина да, да успеят да цифровизират своите економики. Как ще стане това, ако средствата бъдат урязани? Питам ви, като бъдеш комисар, ще защитите ли тази толкова важна програма Цифрова Европа и ще гарантирате ли, че тя има достатъчно средства за периода 2021-2027, за да може в крайна сметка тя да бъде разгърната както трябва. Благодаря, господин Флего. Госпожа Голар. Изчаках само да приключи превода в слушалките, тъй като не исках да изпусна края на въпроса. Много е важен вашия въпрос. Вие говорите за един от приоритетите на комисията. Няма никакво съмнение, че трябва да се борим за независим бюджет в тази област. Вие споменахте тези 9,2 милиарда за 7 годишен период от време. Ако погледнете колко са важни инвестициите в тази област, ще се убедите, че те наистина са много важни, но не са чак толкова големи. Аз ще положа всички усилия да имаме възможно най-голям бюджет за тази програма в рамките на следващата МФР. Естествено, това не зависи само от мен. Бюджета, знаете, се договаря между държавите членки и парламента често нямаме кой знае какво пространство за маневриране. Съответно, необходимо е да положим всички усилия, за да гарантираме, че тези програми наистина са успешни. Трябва да видим, освен това, как да постигнем повече с по-малко. Мисля, че трябва да успеем да убедим държавите членки, че си заслужава да инвестират. Но ако трябва да съм откровена, ще се боря като лъв за тези средства, но не аз ще взема окончателното решение за това какви средства за какво ще се използват. Трябва малко да излезем и от така наречения менталитет на, на силозите, защото аз бих искала Европейския парламент да има повече правомощия, що се отнася до бюджета. Имаме уникална бюджетна процедура, но нашия Европейски парламент е, няма правомощия като други парламенти, например, да работи за повишаване на данъците. Така че трябва да, да се направи нещо и в тази връзка. Господин Флего. Благодаря. Нямам последващ въпрос. Бих искал да ви благодаря за положителното отношение и за това, че дадохте много конкретен отговор. В идните няколко години цифровизацията ще е изключително важна за успеха на европейската економика и за нашите общества. Затова определено всички ние трябва да работим. Много е важно всяка част на Европа, северна, южна, западна, източна, много е важно цяла Европа да се ползва от тези програми. И накрая, но не на последно място по значение, надявам се, че всички ние в Европа ще направим така, че хората наистина да извлекат полза от нашите усилия. Благодаря, госпожо Голар. Искате ли да кажете нещо? Благодаря. Благодаря, няма какво да кажа. Следващия оратор е господин Дидие от комисията Юри от името на НП. Permettez-moi de revenir quelques instants sur votre rôle à l'Institut Bergoun. Искам да се върна още веднъж на вашата работа в института, в мозъчния тръст. Не искам да успорвам правото ви на допълнителна дейност. Въпрос на ваша лична енергия и интелигентност е. Също така не успорваме е, и вашата интелигентност. Напълно ясно е това. Е, необходима е такава интелигентност за вашия портфел. но заплатата, която сте получавали, е двойно по-голяма от тази, която сте получавали като евродепутат. А, и така въпросът ми става малко личен. Ако знаехте, че един ден ще бъдете еврокомисар, щяхте ли да приемете такива суми от американски източник? Щяхте ли да го направите? Госпожа Гуар. Благодаря, господин Дидие. Да, сумите са големи, но Каза го, макар и на немски, е, говорихме за борбата с бедността. Знаем, че имаме хора, които едва връзват двата края е, и е малко изкуствено да сравняваме такива неща. А, и, но аз работих като юрист в а, въпросната американска фирма и знаете какви са хонорарите там. Просто не забравяйте това. И затова, как да се изразя, този въпрос за включването, за приобщаването, за това да се покриват всички сфери на обществото. Това е усилие, което трябва да включва всичко. А, американците работеха и с европейци, дори бих казала почти само с европейци. И не съжалявам че съм работила там. Когато видях как може да се работи, си казах, да, това е интересно. Когато човек се интересува от дадена тема, той иска да участва в работата по нея. Не, не смятам, че начина по който днес се излага тази моя работа е, е приемлив. Знам, че това може да доведе до създаване на определено отрицателно настроение, Тогава, когато работих, обаче не гледах по този начин на нещата. Опитах се да работя с хора, които са влиятелни, а сега а, в последствие, като обърна поглед назад, си казвам, че може би работата е могла да бъде организирана по по-различен начин. Тогава обаче а, лично бях а, убедена в това, което правех. А, и искам да подчертая, че всички е, доходи, за които говорите, са декларирани. Когато един доход е легален и е деклариран, защо се връщаме към него? Последващ въпрос. Благодаря. Уточнявам, че има разлика все пак между моя професионален път и вашия. Аз, за разлика от вас, когато станах евродепутат, прекъснах всички свои дейности, е, свързани с е, е, американски интереси и с американската адвокатура. Но, като оставим на страна тази резерва, можете ли да гарантирате, че в рамките на своята дейност в този институт никога не сте ползвала поверителна информация, която сте получила в качеството си на евродепутат или по-широко за европейските институции. Госпожа Голар, мога да, да гарантирам, да, мога да кажа, а, първо трябва да видим в какво се състои работата на един евродепутат. Тук не става въпрос за изпълнителни правомощия, основаващи се на поверителна информация. Всички изменения и допълнения, които се внасят, са прозрачни и публично достояние. Работим депутати, е, в това число с Елиза Ферера, е, е, която също е колега. И неведнъж, когато сме се занимавали с комплексни въпроси, сме разговаряли свободно помежду си. Когато внасяте изменение, вие сте глас, вие сте депутат, но в край на кращата решенията са колективни. Аз не съм разполагала с тайна, секретна информация, повече от когото и да било друг. И, и никога не се е стигал до проблеми от подобен характер. Още повече, отново повтарям, аз не съм изпълнявал каквито и да било изпълнителни правомощия. Госпожа Гепард има сега думата от името на социалисти и демократи. Разбирам, госпожо Голар. Но, но друго не мога да разбера. Е, защо е, е, не сте могла да бъдете заместник е, министър на отбраната в страната си, а можете да бъдете член на Европейската комисия. Това, това между другото. После е, казвате, че разговор за услугите е, следва да бъде подновен. Но след дълги разговори между съвета и парламента имаме някакъв консенсус е, за услугите, основаващ се на принципа на така наречената целева страна. Значи, че смятате да преразгледате постигнатия консенсус, да подновите нелоялната конкуренция между държавите членки. Как да тълкувам вашите намерения? Първо, позволете ми да повторя, че не сме в положението, в което бяхме през 2017 година. В личен план. Не става въпрос за онези правомощия. Аз напълно разбирам необходимостта от приемственост в комисията. По това време аз не можех от днес за утре е, да поставя под въпрос е, съдбата на хора, които се намерят, намират в чужда страна, на, на терена, участват в е, действия на въоръжените сили и така нататък. Това е въпрос на моята лична съвест. По отношение на производството, отново, след като бях изслушана, на, общи, на общо основание, като всеки свидетел, срещу мен не бе възбудено каквото и да било производство. На второ място. Вероятно, а, за услугите. Каква е целта? Не да бъдат либерализирани. Не, не това е единствената цел. В никакъв случай целта е е, е, от една от една страна да се запази социалния модел, от друга страна да се развива пазара. Да се отиде максимално далеч в обмена, в размяната на економически стойности между държавите и от друга страна да се запази социалната справедливост. Казвате, е, постигнато е някакво равновесие. Но междувременно навлизат нови услуги Както току-що се каза тук, под заплаха е, е нашата собствена конюнктура и трябва да се потърси всякаква възможност за излизане от ситуацията, не на каквато и да било цена. Е, разбира се. Значи, да говорим. Е, аз очаквах тук да ми задавате въпроси за минималната заплата за борбата с бедността. Това също е част от програмата на, на госпожа фон дер Лайен, госпожо Гепард. За допълваш въпрос. Таки, тези въпроси са за друга комисия, за комисията по заетостта. Да, така че нека да останем във вашия ресор. На мен не ми стана ясно Как искате да бъде започната отново дискусията по директивата за услови, Съвсем конкретно. Ще предложите директива или регламент, в които да се гарантират трудовите права а, и сигурността на работещите в така наречените а, платформи за споделен труд. Да или не? Okay. Kurz und bündig, ja. Кратко и ясно, да. Трябва да положим а, много усилия трябва да ни стане приоритет не толкова да контролираме тези нови форми на заетост, а наистина да знаем какво става там и да гарантираме, че защитим работещите и в тези нови форми. За защитата става дума и за нейното гарантиране. Не мога да кажа по какъв начин ще стане, би било арогантно, трябва да разговарям с моите служба и ако ме се доверите, ще продължа да работя по този въпрос of the Greens, Mr. Bloss. От името на зелените, господин Рос. Става дума за скандала Тизелгейт. 51 милиона замърсяващи дизелови автомобили се пътуват по пътищата на Европа, техните собственици са заблудени, те замърсяват въздуха и това е огромен риск за общественото здраве в Европа. Комисията няма правомощие да, ги, да изтегля тези автомобили от пазара и да предложи обещетение на засегнатите потребителите. Но има процедура, която дава на комисията тези правомощия. Как ще се възползвате от тези правомощия и задължавате ли се при бъдещи прегрешения от този характер да вземете съответните мерки? Някои държави членки, например Франция, 2024 обяви, че ще регистрира само автомобили без е, емисии. Какво ще направите на европейско равнище, за да подпомогнете тези амбициозни държави? Госпожа Голар. Благодаря ви за въпроса. Наистина, въпросът е важен предвид замърсяването и последиците за човешкото здраве, но има, има и злоупотреба в края на краищата и такъв елемент. Е, въведени са в заблуда потребителите. И, и комисията е, е, очевидно прави необходимото, за да се е, приведат в съответствие с реалността, изпитванията на двигателите и така нататък. Аз ще, ще ползвам всички правомощия, с които разполагам. Днес точно как не мога да ви кажа, защото в край на кращата с държавите членки, които, които до сега по, по определени причини се въздържат от действия е, те са необходими, но с държавите членки ще трябва да видим как на, на терена на практика е, нещата да са, да са както трябва. Аз не мога да ви дам някакво магическо е, решение, да ги привиквам в кабинета си държавите членки, които до сега не са вършили каквото трябва да вършат. В крайна краща нещата зависят и, общ... и от натиска на общественото мнение, от натиска, който вие може да упражнявате като, като избраници на, на обществеността върху държавите членки и върху е, производителите, така че те повече да не могат да заблуждават назад. А, а, а що се отнася до моите правомощия и това как ще се възползвам аз от тях, а, а, край с твърда ръка трябва да се налагат санкции, когато това е необходимо. Ако обаче с убеждение може да се промени нещо, обикновенно Напредъкът е и по-бърз. Знаете, иначе Европейската комисия трябва да образува производство пред Европейския съд и така нататък. Това във всеки случай отнема повече време. За уточняваш въпрос. Говорихме за нови разпоредби, възоснова на, на които автомобилните производители могат многократно да надвишават граничните стоености. Съда на Европейския съюз постави под въпрос е, изобщо е, целите, всички нови разпоредби. Задължавате ли се да оттеглите, да изтеглите тези разпоредби и този фактор за съответствие повече да не фигурира в европейското законодателство? И се връщам сега на втория въпрос, който зададох преди Марко, а именно за законодателството за вътрешния пазар и как ще направите така, че след като Франция от 2040 година нататък иска да регистрира регистрира само автомобили без емисии, да обвържат с този ангажимент и другите държави членки. Госпожа Гуар. Благодаря. Що се отнася до прилагането на действащо законодателство, смятам, че е изключително важно комисията да употреби всички възможности, с които разполага, без каквото и да било колебание по отношение на всички държави членки. След това, ако смятате, че в някои държави членки уредбата е по-напреднала, трябва, трябва да видим. Е, честно казвам, на този етап нямам пълна и, общ, и, и ясна представа за състоянието на законодателството. Аз не съм и специалист, нито, впрочем, и по френското законодателство в тази област. Питате дали ще оттеглим текст, който е внесен от комисията. Да, ако е необходимо, комисията има възможност да го направи. Но, но разбира се, трябва да преценим предимствата и недостатъците. Способни ли сме ние да предложим нещо по-добро, ако оттеглим текст? А, можем ли да постигнем нещо чрез изменение и допълнение? Аз си давам сметка, че и в законодателния процес, който добре познавам, едно предложение на комисията може да бъде променено из основи, докато бъде прието. Така че аз ще подходя прагматично, ще ползвам всички възможности, с които разполагам господин Мариани е, от Идентичност и демокрация. Госпожо Голар, правната комисия, както казахте, е, е, трябва да следи за стълкновението на интереси и тя потвърждава вашата кандидатура. Но при какви условия? А, днес а, а, френския, е, извинете, унгарския е, и е, румънския кандидат бяха отхвърлени, за разлика от вас, независимо от настояване на колеги. Но въпросът не е за това. Вие сте получавали възнаграждение от института или фундацията Бергруен това е организация с нестопанска цел, но едва ли без интереси. Милиардерите, които е, финансират е, тази и такива фундации, имат сериозни економически интереси. Какви са всъщност дейностите на милиардерите, които финансират въпросната фундация? Мерси, месье депутат. Благодаря, господин депутат. Що се отнася до решението на правната комисия, аз не мога да има мнение, не е моя работа, е, това е правомощие на парламента по една наскоро въведена процедура. Ако има някакви нередности, е, нещо, което според вас е неоснователно, е, вие би трябвало да, да решите въпроса помежду си. Казвате, че съм получавала заплата. Не, не точно. Не, вижте, не, не е точно същата връзка на подчиненост или, или зависимост. Не става дума за заплата, а за консултантски хонорари. И аз в никакъв случай не съм запознат с стопанските дейности на донора, на дарителя, чието име носи фундацията. Но има нещо интересно в личните обстоятелства на въпросния милиардер. А, да, вие е, е, се изказвате от, от принципна гледна точка, това е ваше право, не, нали, вие сте бил министър, добре. Вие изхождате от принципа, е, че една такава фундация не може да бъде фундация за обществена полза, да бъде, да бъде фил, филантропична. Не, напротив, Никола Бергрун е, е син на Хайнц Бергрун, германец, преследван от нацистите, напуснал Германия е, и той е символ на историята на 20 век. Е, в Съединените щати има хора, например Мадлен Олбрайт, която наскоро публикува книга, е, хора, които вземат особено при сърце случващото се в Европа и по-американски си осигуряват средствата, за да разработват и налагат идеи, които отговарят на, на техните убеждения. Вие не ги споделяте, мога, мога да се отнеса с разбиране към вас. Но, но, но така или иначе, а, а, а, основателят на тази фундация изхожда от личната си семейна история и от личните си убеждения. Тук не можем да говорим за някакви финансови или корисни интереси. Благодаря за попълваш въпрос. Не, аз а, а, никого не черня. А, просто констатирам, че при една бърза, бързо притърсване в интернет намираме интереси на същото лице в Китай по линия на, на, на научните изследвания за, за изкуствен разум – финансира Пекинския университет с 25 е, милиона. Знаете, това са научни институти, които са в съперничество с, САЩ, с Европа в тези области. Аз съм сигурен, че този човек има убеждения, но той има и интереси и въпросът, който си задавам, добре, била сте консултант, не сте била на заплата, но вие във всеки случай сте имали тесни връзки. И, и това не означава ли влияние, а, а, а днес а, ставате пазител на европейските интереси в същата област, в която проявява и има интереси въпросния финансист. Е, това са важни въпроси, вие имате право и онези, които ме познават тук в парламента, знаят, е, е, че аз далеч не така лесно се подавам на чуждо влияние, но това е въпрос на, на лично отношение. Аз вече казах, вие, вие може би смятате, че най-добрият начин да се преборим с е, интелектуалната конкуренция на американците или китайците е да нямаме каквито и да било отношения с когото и да било от онази страна. Лично аз смятам, че е по-скоро обратното и че не, нали, когато говорим за цифровизация, за економическо развитие, азиатският район, района на Тихия океан е изключително важен и аз мога да, да ви обещая, че ако ми гласувате доверие, аз ще се придържам строго към договора и нали, към, към правилника, който ме задължава да подхождам независимо по отношение на различни интереси, държавни и частни, но от друга страна трябва да се поддържат контакти факти и не бива да се сатанизират едни за сметка на други. Господин Краснодемски от ЕКР има думата. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. Моят въпрос ще се отнася до Европейския фонд за отбрана. Вие е, изразихте вашето задължение да осигурите достъп до малките и средни предприятия и други фирми, които работят в сектора на отбраната. Е, които не са работили до този момент в сектора на отбраната. Какво ще направите, за да осигурите трансграничното сътрудничеството? Как ще гарантирате, че основните бенефициенти на Европейския фонд за отбрана няма да са само шепа предприятия, които от години участват в международното сътрудничество? Какви са вашите идеи? Как ще гарантирате, че ще има има промяна в политиката за промишлеността в областта на отбраната. Госпожа Говар. Е, предметът на този фонд е именно е, да, да стимулира промяната е, това за първ път. И аз ще се заема с този фонд, така както той е уреден, договорен от вас с моята предшественица, в комисията става дума за насърчаване на международното сътрудничество и условията за финансиране, които налага този фонд, са условия, които по определение предполагат сътрудничество. Трябва да има най-малко три предприятия от три различни държави, за да може да се финансира проекта. И се казва най-малко, най-малко три, разбира се, може и повече. А, това ще стимулира финансово именно сътрудничеството. Разбира се, е, отведнъж няма да стане е, и още повече трябва, трябва да се натрупа компетентност, е, къп, капацитет, за да се освоят средствата. Но по принцип трябва да са няколко държавите. Това, това е главният принцип и, и а, това е, е колективно решение на комисията. Едва ли може е, да, да, да се храни съмнението, че някои ще бъдат фаворизирани за сметка на други. Но след като говорим за МСП, след, след като говорим за, за една нова, нова област, Нали, бихме могли да се възползваме. А, имаме а, е, е, нали, държави, е, а, кажем Чешката република, Шведска, а, Швеция, а, а, които не са така сега и след, сред последните а, в военно-промишлената област. Не може да говорим само за, за френски интереси. А, а, имаме безпилотните летателни апарати е, и, и, и други, други технически предизвикателства, а, е, които могат да обединят усилията ни. Благодаря. Допълваш въпросът, господин Краснодемски. Е, съгласна ли сте тогава с становището на комисаря Бянковска от миналата седмица? представено тук, че ако в края на краищата две-три от най-големите европейски е, компании се възползват, то той трябва да прекъсне да действа след 27 година. Благодаря, госпожа Голар. Не, вижте, аз гледам на текстовете такива каквито са. След като там се казва 3, значи 3. Okay. Um, we'll go to the next speaker. следващия въпрос. Госпожа Верхейен от Комисията по културата е НП. Госпожо Голар, е, вашия портфел ще бъде много голям. Е, вие сте се занимавали с много тези въпроси за а, в бъдеще. А, може ли да гарантирате, че политиката за медиите ще а, получи приоритета, който заслужава? Ще можете ли да го направите при все, че ще се занимават с всички тези неща? И ако да, какви ще бъдат конкретните ви приоритети в тази област? А, а, тази сфера е свързана с много повече неща отколкото само съединения пазар. Как ще работите с Мария Габриел и Вера Юрова, за да може да имате единен подход по отношение на медийната политика и как ще гарантирате, че програмата Творческа Европа ще бъде единна с оглед на нейните две части? Госпожа Гуар. Благодаря. Е, така наречения многозадачен режим е, е, нерядко се приписва на жените, но Вижте, в крайна края ще трябва да се определят приоритети. За всеки случай аз не бих отдала предпочитание на едно за сметка на друго. Портфейлът наистина е много голям. Това е вярно. Не е замислен от мен. Председателката на комисията Фондер Лайен е преценила така. Е, но, но, но това е, може да има своите интересни предимства. Нали, да търсим с енергия между всичко, що е индустрия и всичко, що е култура. А, а, понеже да, а, а, произвеждат се материални блага, но следва да се запази и, и културния потенциал, културния капацитет. Впрочем, културната индустрия в Европа е крайно динамична. В аудиовизията, в електронните игри и прочее. Защо трябва да ги противопоставяме едното на другото? Най-сетне е, реалната економика се дигитализира, а, и, и защо да не, да не запазим лидерските си позиции и да кажем а, е, в а, е, индустрията от вчера, наред с унази, която ще дойде да я замени. Културата, впрочем, води до еманципацията на, на, на, на човека. Е, тя за мен е основна ценност. А що се отнася до, до госпожа Габриел, определено аз имам много какво да науча от колегата и ще търсим по творческа Европа, по хоризонт е, Европа, е, ще търсим синергиен ефект. А що се отнася до госпожа Юрова, има нещо, което е особено важно. Е, споменах го току-що за свободите, за е, е, свободата на, на медиите, за електронното пространство и разпространението на информация. не знам още как, каква ще бъде динамиката и отношенията те първа в колегиума на комисията, но аз във всеки случай ще се постарая тъй като аз ви запитах конкретно по аудиовизуалната политика, Както знаете, преразгледаната и изменената директива за аудиовизуалните услуги влязла в сила миналата година по настоящем транспонирана от държавите членки, бе е, е една от е, най-сериозните ни нормативни постижения през последните години. Остава въпрос за отговорността на междинните доставчици на услуги – в тясна връзка с директивата за електронната търговия. И през последните е, две десетилетия това е крайгален камък на уредбата е, на платформите е, за разпространение на видеоматериали в интернет. Е, каква е вашата позиция за по-нататъчната работа, имайки предвид предстоящото изменение и допълнение на директивата за електронната търговия? Не смятам да поставям под съмнение решеното от законодателя, специално за, за правната отговорност. А ако има някои аспекти, които те първо могат да бъдат обсъждани, да, разбира се, аз с готовност ще водя такава дискусия, след като съм разговаряла с заинтересованите среди от отрасъла, с депутатите и разбира се в колегиума на комисията, понеже а, не, е, е, трябва да имате предвид, че като колегиум а, ние сме се виждали само един единствен път в комитета по общите въпроси и оценката. И, и не бих могла да кажа нещо повече. А, а, а, що се отнася за директива, която действа от миналата година, е, по-скоро съм склонна да изчакам, да, да, да, да видим как ще се развият нещата на практика. Е, те първо предстои практическа работа по транспонирането и прилагането и аз е, мисля, че ще имаме поводи да обсъждаме тази материя. Но нека първо да видим практиката, след това ще изменяме, ако е нужно, разбира се. Господин Калскин от Да обновим Европа. Благодаря, госпожо Голар. 8 години сте в парламента, тук сте била и и ръководител на Европейското движение във Франция в продължение на 4 години. Аз съм впечатлен от, от вашия европейски опит. Но да говорим за социалната економика като сериозен залог не само за економическо развитие, а и за социална кокезия, социално приобщаване. В тази връзка Социално-економическия комитет, Европейския социално-економически комитет, е, е, миналата седмица прие е, становище и главната цел е социалната и професионалната интеграция на хората с увреждания. Е, бихте ли ни казали няколко думи за мерките, които смятате да вземете за насърчаване и поддържане на социалните предприятия и частно за връзка с директивата за обществените поръчки от 2014 година за приспособяването и към така наречената социална економика. Благодаря. Благодаря. Това е отрасъл, който е важен и, и, и е, е, когато станах депутат, си дадох сметка, тъй като се уверих на място, че така нарече социална економика, економика на солидарността осигурява припитание на, на хора, които пострадали от, от е, изпитанията на живота, е, е, намиращи се в обстоятелства, които не са в им пречат да се интегрират. Е, така че от социална гледна точка въпросът е много важен. Е, наистина става дума за социалното приобщаване, за ресоциализацията, за е, приближаване на социалните услуги максимално близо до тези, които се нуждаят от тях. 2 милиона предприятия, сериозен обем. Има го и така наречения зелен сектор, който е, е, има съществено значение за по-нататъчното економическо развитие. Е, всичко това представлява интерес. На този етап обаче трябва да ви кажа, че спомнях си мандата си, особено първия мандат в Европейския парламент, когато този въпрос бе предмет на задълбочен дебат признавам си, че но тогава все пак измина време. Трябва да, да погледам нещата, да видя какво ново може да се направи. Обществените поръчки, да, но все пак при обществените поръчки не да се забравя, че процесът е двустранен. А, и, и не е, комисията ще задължи е, предприятията, местните общности, държавите да изберат е, един и друг изпълнител. И става въпрос за конкурсен тръжен, тръжен процес. Благодаря за уточняваш въпрос. Е, знаем, че правния статут на тези предприятия е крайно разнообразен в различните държави членки на Европейския съюз, което осложнява е, в край на краищата и възпрепятства е, упражняването на правото на установяване. Е, и има имате ли намерението да, да призовете, да мобилизирате държавите членки да намалят е, е, разликите в нормативната си уредба, за да се даде възможност за установяване на такива социални предприятия? А, да, ако, ако, ако това е възможно. Разбира се, колко си спомням, става дума за предприятия, които са крайно локални, твърде често, с, с много мес, местно значение, местен периметър. А, не съм не, не, не съм сигурна, че това, което поставяте като въпрос е, е, е уместно или целесообразно. Но би могло, да кажем, да се осигури презгранично финансиране. Е, чрез, чрез фундации, които да, да имат презграничен характер е, с нестопанска цел. Е, това е, е насока е, на, на работа. Като комисар аз, аз бих могла да, да дам насоки, да, да обърна внимание, но вече детайлите, е, обществени е, поръчки и така нататък, други, други детайли, Investing You е идея, впрочем, която ще ни ориентира независим депутат, господин Зуло. Благодаря, госпожо кандидат комисар. Ще се върна на някои от идеите, които вече очертахте днес. Една от целите, които споменахте, е да имаме континент, който да е напълно освободен от емисии на парникови газове до 2050 година. Вече обсъдихме в друга комисия този въпрос. Ако ще заложим на така наречената кръгова економика, трябва на първо място да поставим акцента върху устойчивостта и върху трайността на предметите, които използваме. Всички знаем, че жизненият цикъл на един автомобил, например, е много по-кратък, отколкото преди. Това не е устойчиво, както от економическа, така и от етична гледна точка. Какво ще направите, за да има по-дълъг жизнен цикъл на продуктите? Госпожа Голар. Благодаря. Радвам се, че чуваме и италиански. Няма толкова италианци днес в залата или поне няма много изказващи се италианци. Относно устойчивостта и жизнения цикъл на предметите, на продуктите. Темата е много важна и мисля, че можем много амбициозно да подходим. Трябва да покажем на гражданите, че искаме да им дадем нещо осъзаемо тогава, когато те решават да вложат парите си в нещо. Не може предметите да имат жизнен цикъл от 5 години, да речем, и да са само единствено пластмасови. Можем да дадем възможност на много големи отрасли в економиката да се развият, можем да създадем много работни места, освен това. Не е лесно не е лесно да се постигне всичко това обаче, когато говорим за текстилната индустрия или за хранителната индустрия. Можем да постигнем много повече. Направили сме само първите стъпки. А за така наречената вградена, вграден механизъм за остаряване. Е, какво да направим с продуктите, които вече са остарели? Да ги унищожим, така ли? Била съм в Италия много пъти и знам, че там има организации, които се борят с е, изхвърлянето на храна, но за това колко трябва да е жизненият цикъл на всеки един продукт, е, много може да се говори, много може и да се работи. Нека да подходим смирено. Защото нашата цел е да променим нещата, естествено. Ще, ще спра с а, италианския. Сега много е трудно да си следя бележките, които са на френски и да говоря на италиански. Искате ли да зададете допълнителен въпрос, господин Зул? Благодаря. Скъпа Силви, благодаря за това, че полагате усилия за да се справите с отпадъците. Искам да припомня един от постигнатите резултати от нас в парламента, когато говорихме по този въпрос. Беше казано, че ако ще работим за устойчивост, то трябва да работим за нови модели, за работни места, които са на местна почва, които не могат да бъдат отделени с лека ръка от е, областта, в която са създадени. За да стане това, обаче има нужда от е, време. Една конкретна цел би могла да бъде да се принудят хората, които продават различни продукти или изделия, да предлагат и резервни части за тях на разумна цена. Може да работите за тази цел. Благодаря, госпожо Голар. Си la volontà че е... Волята е на лице. Прав сте, че е необходимо да накараме хората да направят някои неща, но не може да се основаваме само на принудата. Необходимо е да бъдат образовани хората, освен това, трябва да им се даде време, за да преминат към съответния модел на поведение. Прав сте, когато казахте, че започнахме вече с дебата за отпадъците и съответно, когато гледаме крайния продукт, трябва да осъзнаем каква част от него ще бъде употребена или изконсумирана и каква просто ще бъде изхвърлена под формата на отпадък. Има много начини да се намалят отпадъците. Не можем просто да се оплакваме, че се изхвърлят храни. Трябва да знаем как да консумираме храните, както трябва. Следващия оратор госпожа Кумпола Натри от социалистите. <laughs> Госпожо Гола, Разчитаме на вашите усилия относно цифровизацията. Имаме нужда от бърза интернет връзка в цяла Европа, от мрежи от пето поколение, за да има растеж и така нататък. Трябва да се избегне така наречената цифрова бездна между поколенията, между районите. Трябва да има нови е, иновативни решения. Надявам се, че и вие осъзнавате като мен, че Имаме нужда от економика на иновациите, за да гарантираме много неща, не на последно място сигурността и защитата на личните данни, както и економическото развитие. Ще работите ли за бързо разгръщане на мрежите от пето поколение, за да може да се гарантира цифровизация за всички? И на второ място, от името на всички европейци, ще предложите ли нови инициативи в областта на роуминга и какво ще стане, ако сега отговорите не на този въпрос? О 5G е, няма никакво съмнение. Комисията е решена да съпровожда този процес е, по силите си е, и техническото оборудване на държавите членки, защото това ще бъде от изключително значение и за бизнеса, и за гражданите. Разбира се, при е, спазваме всички условия за обществено здраве и така нататък. Но цифровата инфраструктура е, е, остава голям приоритет, особено в крайно отдалечените райони. Това, това допълнително ги ограничава, ги отдалечава. Фактически само, само 60 в Европа, е, по последни данни от домакинствата, са имали достъп до свръх е, бърз е, интернет. Става въпрос за социална потребност, за економическа потребност, е, и е, не, определено ще се опрем на, на, на новото поколение, на, на петото поколение, е, за да активизираме цифровия преход. Финансиране ще има, определени са 3 милиарда евро за свързана Европа за обхващане на, на главните социално-економически субекти, в това число болнични заведения, учебни заведения – а, е, също така а, една инициатива, която, на която аз съм личен привърженик, местните администрации и кметствата а, да бъдат подпомогнати за осигуряването на безплатен а, интернет. А, що се отнася от така наречения роуминг, всичко, което е направено до сега, се ползва с много положителен обществен прием, знаете. Трябва да видим какво те първа ще правим, но, но ще вземем необходимите мерки, така че е, да, да, се, да се запази е, полустигнатия положителен ефект. На този етап не мога да ви дам по-прецизен отговор, трябва да се е, ориентирам. Естествено, на този етап е най-важно да има политическа ангажираност. Госпожо кандидат комисар, вероятно ще ръководите три различни генерални дирекции, сред които тази, която се занимава с космоса, вътрешния пазар. Имаме нужда от цифровизация на единния пазар, защото по-настоящем губим много от развитите си отрасли. По-малко от 3% от различните интернет приложения се създават от европейци а в противен случай бихме извлекли голяма полза, не на последно място под формата на данъци. Питам ви конкретно, колко дни от своята работна седмица, не знаем дали тя ще е 5-дневна или 7-дневна, ще бъдат посветени в GD Connect и колко в GD Grow. Госпожа Голар. C'est une question délicate parce que, encore une fois, je pense que ce portefeuille Въпросът е деликатен. Наистина портфейла изглежда огромен. Две генерални дирекции, една, която те първа ще трябва да бъде създадена, е, да имаме две бебета и едно го чакаме да се роди. Е, но в цифровата област, вие сте права, е, рискуваме да изостанем е, цифровизацията определено заслужава внимание. Сега, аз точно не мога да ви дам разпределението на работната си програма, е, крайно абстрактно, но е сигурно, че дълбокото ми убеждение е, че цифровизацията на нашата економика ще бъде от полза за, не, за индустрията, за, за културата. Трябва да се съчетае с така наречената зелена сделка. На всичкото отгоре е абсолютно задължително е да се постигне екологосъобразност. Една от амбициозните цели на тази комисия и цифровизацията не може да се остави на страна от този процес. Да ви отговаря на нали, конкретно въпроса, било днес крайно абстрактно, но, но мога да се ангажирам, че, че ще работя упорито е, тук, в Брюксел, е, е, между другото. А, а, не казвайте на инспекциите по труда, но службите на комисията работят без оглед на каквото и да било трудово законодателство, що се отнася до работното време. Направо денонощно. Ам... Следващия кръг въпроси. Продължаваме господин Штефанец Иван от НП и ИМКО. Благодаря. Госпожо кандидат комисар, тук съм. Госпожо кандидат комисар, смятам, че трябва да сме много стрикни, що се отнася до защитата на свободното предвижване на хора, стоки, услуги, капитал. Вие говорихте за услугите, това е нещо много добро. В действителност тези принципи не винаги се спазват на практика. Ще ви дам само един пример – когато един архитект на свободна практика от Люксембург иска да се установи във Франция, това може да стане много лесно, защото имаме автоматично признаване на професионалната квалификация. Ако същото това лице обаче иска да а, си вземе помощник, това е почти невъзможно. Тук се намесват и разпоредбите на директивата за командироването. Има всякакви е, подробности и формалности, които де-факто правят това преместване невъзможно. Така че виждате понякога свободното придвижване не е факт. Какво ще направите, за да премахнете всички тези пречки, за които говоря, за да имам истински вътрешен пазар? Госпожа Голар. Благодаря ви за това, че приведохте примера за е, свободните професии. Е, понеже като погледнем статистическите данни за нарушенията, твърде често е, нарушаването на правото на движение засяга именно представителите на свободните професии, самостоятелно заетите лица. А, все пак обаче в, в, в отделните държави има, има традиции, нали? Е, вие казахте архитект. Е, става въпрос за, за склонността на, на потребителя, а и на определени органи да имат повече доверие в е, представителите на различни професии, които са квалифицирани и могат да докажат това по места. А, да, през последните години а, се работи активно по, по, по, по това, контролира се как се прилагат директивите за признаване на професионалната квалификация, наистина, за да може свободата на движение да бъде реална, да бъде действителна. Това, това първо, и то може да стане с производства за не спазване на договорите от страна на комисията и, и, чрез, и чрез диалог. Има, има определен корпоративизъм, така се каже. В, в някои страни определени професии ревни, ревниво си пазят периметъра. А, дори в, в нарушение или при неспазване на действаща европейска уредба. А по-нататък е, вие говорите за, за определени формуляри, за, за документи, които се изискват в определени държави членки. Между другото, въвличате ме в територия, която напуска моя, моя ресор. Тук става въпрос за, за комисаря, който отговаря за заетостта. Е, и аз съм сигурна, че колегите ще направят необходимото за преодоляването на тези проблеми. Допълваш въпрос. Благодаря за отговора. Това, което казах, е свързано и с ежедневната битка срещу бюрокрацията. Ежедневната битка срещу премахването на пречките. Всъщност най-проблемната област е сферата на услугите. Затова вие кажете какъв ще е вашия подход. Какво ще се прави точно в сферата на услугите? Защото имаме нужда и от законодателство. Какво ще направите вие? Ще отворите ли директивата за услугите? Или ще разчитате на нотификацията? Хода на този разговор за мен сочи една така, определена разностранност на, на проявените интереси. Après, nous ouvrirons les sujets qui méritent de l'être. Вижте, ние ще подновяваме или ще, ще отваряме досиета, които определено заслужават това. И аз не мога да се ангажирам персонално, лично тук, тъй като става дума за решения, които се вземат от целия колегиум. Първо, разбира се, ресорния комисар, но, но, но след това говорим за преценка от страна на всички комисари в такива случаи. Е, е, не, не е ясно след това как общественото мнение ще е, отговори на подобни инициативи. Например, и трябва да избягваме случаите, в които неоснователно да се хвърля обвинение върху едни социални слоеве е, за сметка на други. Във всеки случай, разбира се, ние ще държим сметка за социалните права. Мануел Бомбар, е, Обединена левица. Госпожо Голар, е, трябва да кажа, че споделям бележките на мнозина мои колеги, които, за, що се отнася до е, е, моралните съображения, които тегнат над вашата кандидатура. Но от това на страна е, аз смятам, че сме изправени днес повече от когато и да било пред екологичен преход. И реалността е жестока. Европа е, изгуби милиони е, работни места в индустрията през е, последните години. Цялата цветна, черна металургия, Алстон и Сен-Гобен във Франция изчезват все във връзка с екологичния преход. В във връзка с отговорите, които сте дала е, писмено, е, е, бих искала да ми отговорите. За ли сте налагането на екологичен и социален данък на територията на целия Европейски съюз? съюз. Какво е отношението ви към държавните помощи? Смятате ли да сложите край на догмите на свободната търговия, на глобализма, които ни довеждат до прага на бедността? Благодаря. Господин депутат, няма никакво съмнение в това, че индустриалната политика ще бъде един от приоритетите на тази комисия и в частност, ако ми окажете доверието, мой приоритет, е, доколкото е, тя попада в ресора ми. Защо? Защото ако желаем е, едновременно екологосъобразност и цифровизация, това не може да стане извън руслото на, на индустриалната политика, която осигурява заетост. Ние разполагаме с професионален капацитет. Разполагаме с културна традиция, която следва да бъде запазена. А, става въпрос за социална екология. А, е, а, е, е, трябва да се, да се проучи тази материя, а, която до сега някакси е табуизирана. А, става дума за изграждането на стойности а, вериги, а, а, които излизат от Европа. И американците в това отношение имат сериозен опит. Аз въобще не табуизирам въпроса е, за протекционизма, е, разбира се, в съответствие с правилата на Световната търговска организация. Е, впрочем, тя има своите проблеми също. Що се отнася до държавните помощи, има един начин да, да, да се вършат нещата и аз съм го изложил в писмените си отговори. Е, трябва да имаме отрасли, в които при необходимост да се влагат държавни обществени средства. Е, цифровизацията, свързаните е, медицински апарати, автономните автобили и така нататък. Това трябва да става в държавния сектор с привличане на частно участие. Дали като изменим уредбата на държавните помощи, е, така че да дадем възможност на държавните органи да подпомагат когото и да било. това би отишло твърде далеч, според мен. Нашите предприятия следва да се намират в световна е, конкуренция. Вярно, понякога техните конкуренти е, ползват значителни суми държавни помощи. От тук нататък стигаме до един дебат, който е, е, знаете, е прекалено разгорещен и идеологизиран, аз ще се огранича до своите професионални правомощия. Е, благодаря. Благодаря ви за отговора, но малко непрецизен, опасявам се. И, и, и, и, и както и вече мнозина ваши колеги, които са се явявали на, на изслушвания, не може просто да ни отговаряте, ще видим, ще обсъдим, ще решим. Е, трябва, е, трябва да се ангажирате, вярно. Идеологизира се въпроса. Е, догматизира се, но въпросът е дали все така ще живеем в една световна конюнктура, при която САЩ, Китай имат своите индустриални стратегии, а ние да казваме, не, ние нищо няма да правим, защото свободната конкуренция, свободната търговия са нашият закон. Е, така че аз подчертавам, необходимо е да направим така, че от, от сега нататък да имаме е, стратегия е, за, за планиране развитието на индустриалните отрасли, на които залагаме в Европейския съюз, които трябва да растат, които представят стратегически интерес за нас, в това число, що се отнася до препитанието и, и заетостта на нашите съграждани. Благодаря. Господин депутат, е, трябва да ви кажа, че съм напълно съгласна с казаното от вас. Впрочем, е, стратегията, не искам да посочвам с пръст държава, но, но стратегията на, е, е, на Китай вече сочи съзнание, което не беше на лице преди 2-3 години. в крайна краща китайците са партньори а, и от друга страна, те са съперници. И то изключително мощни съперници, стремящи се към надмощи. Значи не бива да храним иллюзии. След това, нашата обща задача е да намерим европейския път. И да видим света, в който живеем, да не бъдем наивни, нали, да, Пентагона а, кредитира американски предприятия, китайците правят същото, но ние трябва да намерим своя път. А, а, Пътят на Европа, според мен, е до отвореността. Да, да, аз виждам, че реагирате отрицателно, а, но е, това не означава да се разоръжим. Това не означава да бъдем а, а, а, изложени на, на, на всички бури и ветрове. Но, но европейският път е този, според мен. Благодаря. Госпожа Еверт, е, Комисията по културната политика, социалисти и демократи. Благодаря. Ще продължа там, където спря колегата Сабина Ферхайн, защото госпожа Голар не успя да ме убеди. Когато говорим за медиите, за филмите, за телевизията в Европейския съюз, знаем, че те осигуряват огромно предлагане от новини до кинофилми и са неделима част от е, обществото играят роля за неговото сплотяване. Затова ваша ресор има културно а, е, измерение. А, е, на страница 25 във вашите писмени отговори един единствен път се, се, се среща а, понятието аудиовизия и то там, където се казва, че държавите членки отговарят за регулирането на този сектор. Вие като комисар обаче трябва поне да имате представа на къде ще вървим. Затова искам да попитам дали многообразието на аудиовизуалните медии ще продължи да бъде насърчавано в рамките на а, акта за дигиталните услуги. Благодаря, госпожа Голар. Мерси боку, мадам ла депуте. Благодаря за въпроса. Е, е, впрочем, връщате ни на, на, на, на, на тема, която бяхме подхванали по-рано. Аз не бих искала да създам впечатлението, че културата не ме интересува. Напротив, и също така културното многообразие. Е, е, това е, е силата на Европа. Огромно многообразие на малка територия. И, и това е една <clears throat> плодородна почва и значи, първо, е, значимостта на културата, а аз в никакъв случай не, не бих е, не бих отрекла. А, е, а, не искам да създавам такова впечатление в, в никакъв случай. И в частност аудиовизуалната сфера а, с нейната цифровизация и поражда много специфични въпроси за платформите, за правата на разпространение, за справедливото възнаграждение и, и разнообразното предложение за, за зрителя. И разбира се, всичко това е въпрос на многообразие. Е, в рамките на Творческа Европа, е, на медийните програми се пада повече от половината. Мисля, от, от отпуснатите средства можем да говорим за успех. Е, да Подкрепяме филмови продукции. Знаете, специално за, за е, филмовата продукция имаме един списък от градове и той, той впечатлява, че е, е, средствата отиват по места, не, не само по центровете. И тази филмова продукция се, е, била удостоявана с международни награди. Също как пак да, да, да засилим връзката между творческа Европа и медия. Медии, вярно е, че ресорът е разделен на две. Между моите генерални дирекции и тези, които са подведомствени на, на госпожа Габриел. Аз определено ще се опра на нейния опит. Да, за уточняваш въпрос. Благодаря за отговора но всъщност ние не отговорихте на моя въпрос, защото аз ви попитах какви конкретни мерки ще вземете, какви конкретни идеи имате, за да наложите аудиовизуалния сектор като културен фактор в Европа и да подкрепите неговото развитие и какво ще направите, за да се утвърдите на фона на американските играчи. Нищо не чух по този въпрос, затова искам да ви помоля да бъдете бъдете малко по-конкретна и да ни кажете дали имате конкретни идеи, защото казахте, да, трябва да обсъдим, но може би имате идея в каква посока ще вървим. Мерси. Благодаря. Е, добре, да бъдем по-директни. Определено, опазването на многообразието на, на, на по-малките пред лицето на великаните, които а, е, идат е, от други части на света и разполагат с а, е, сериозни средства, по принцип аз съм с вас. Да, трябва да се борим за многообразието. Но вие казвате, вижте, аз гледам на света такъв какъвто е. Европа в днешното и положение. И аз се въздържам от това да ви обещая, че просто защото аз идвам на този пост, ще спрем изцяло е, инвазията, ако щете, на, на чуждестранните платформи. Не, не мога да проявявам арогантно, за да ви кажам имам го решението и, и ще ви го дам веднага. Uh, thank you. Uh, next speaker is uh... Мистер Sparantak, Имко and... Следващият е, въпросът госпожа Спарентак, е, комисия по е, за вътрешния пазар от Зелените. Благодаря, благодаря за отговорите. Госпожа фон дер Лайен обеща да изчисти нашата промишленост от въглерода да станем климатично неутрални до 2050 година. Няма да е лесно, но пък имаме много възможности за лидерска роля в различните технологии, например. За да се случи това, какво ще направите за така наречените зелени обществени поръчки на вътрешния пазар? Готова ли сте да работите за нови мерки за устойчива верига на доставките? Освен това, готова ли сте да работите за включването на критерии за устойчивост и за социална справедливост, когато говорим за обществени поръчки? Да, това определено. Определено е посоката, в която ще се движим и ако днес мога да, да отправя едно послание отново, ако ми окажете доверието, е, комисията възнамерява да ускори процеса на е, позеленяване или екологосъобразност е, с всички инструменти, с които разполагаме. Е, за обществени поръчки в Европа се изразходва 14% от бюджетните средства. Значи това е сериозен отрасъл. След това цената далеч не е решаваща в една обществена поръчка разбира се, е, на избраниците на, на, на, на местните общности не могат да подхождат безотговорно към, към бюджетните средства, но, но, но еволюира про, променя се отношението в обществените поръчки и за да се акцентира върху екологосъобразността, трябва да се промени цялото общество, то да работи по различен начин, във всички сфери, в, в това число, що се отнася до, до равенството на половете. И, и, и, и, и тогава нали, екологичните критерии, социалните критерии, доколкото знам, комисията има програми за обучение за договарящите органи, за тези, които вземат решение – е, и, и определено обществените поръчки са един от лостовете, на които трябва да разчитаме. Последващ въпрос. Като се има предвид, че имаме недостатъчни ресурси и необходимостта да намалим въздействието на индустрията върху околната среда, какви нови инструменти ще предложите, за да укрепите вътрешния е, вътрешното измерение на единния пазар. Освен това, смятате ли, че трябва да се наблюдават конкретни индустриални показатели като част от европейския семестър? Госпожа Говар. Euh, В следващата е, финансова перспектива са предвидени средства, но, но до някъде се чувствам свързани ръце. Ние, ние все още не знаем какъв ще бъде окончателният вид на многогодишната е, финансова рамка. Е, но, но да, финансови средства определено, но ще трябва да се променя и начина е, на мислене в полза на, на кръговата економика. И от една страна да, е, социалните предприятия, предприятията на социалната солидарност и от друга страна, разбира се, чисто стопанските, е, е, рентабилните предприятия трябва да бъдат съчетавани. И разбира се, обществения натиск и по отношение на отпадъците, и по отношение на неекологосъобразните продукти, които лека по лека фактически ще губят своята рентабилност благодарение на, на промененото обществено мнение и очакванията на младите не на последно място. Следващия Госпожа Длабайова и Тре от Обнови Европа. Силви, тук съм. Много се радвам, че имаме възможност да се видим в парламента. В уводното си слово споменахте едно от основните предизвикателства пред ТЕС в последните години. Общата европейска промишлена политика. Тя е свързана с премахването на пречките на единия пазар. Често сме говорили по този въпрос и аз знам, че ти искаш да имаш един прагматичен подход относно стратегията за развитието на промишлеността. Аз съм Обедена, че не трябва да имаме чисто европейски подход, макар че е необходимо да отчетем различните интереси в различните райони на Европа. Аз знам, че ти можеш да работиш за компромис. Ще действаш ли по този начин и в следващите пет години, когато говорим за индустриална политика? Как ще помогнеш на различните компании, независимо от коя страна произхождат, за да могат те да бъдат по-конкурентно способни спрямо външния свят. Госпожа Голар. Благодаря, госпожо депутат, уважаема Мартина. О, обикновено бихме си говорили на италиански, а аз на чешки не мога. Хайде сега да не рискуваме. Euh, vous nous dites pas ce que vous voulez faire, mais moi j'ai toujours... Да, се, разбира, Добре, казвате е, тук, е, не, не ни казвате какво смятате да направите, но вижте, аз винаги съм работил в екип. А, аз имам своето мнение. И в парламента съм действала така. Дали е, е, е екипа на съдокладчиците или на колегите комисари в, в, в комисията, аз, аз няма да наруша този принцип. Вие е, говорите за разделението, което се очертава между е, изтока и запада. А, аз си спомням по, по време на, на Романо а, е, Проди, а, е, той а, определи своята комисия като комисията на разширяването. А, и това бе е, едно връщане за Европа, връщане от дома, историческо време, което, което бе невероятно, тъй като целият процес се извърши е, е, мирно е, в, в Централна и в, и, в, и в Източна Европа, и, и не на последно място благодарение на, на дейци като Вацлав Хавел. И няколко а, години по-късно сякаш а, се създава впечатлението, че, че се разкъсваме в, в, в Европейския си дом. По важни въпроси, разбира се. Но, но трябва да затворим тази, тази страница. И тук бе казано от немалко представители на различни политически е, е, сили. Е, изправени сме пред конкуренция, пред съперничество отвън, което е безпредседентно и пред неговото лице не можем да бъдем разединени. Да, по отношение на индустрията, на културата, на, на 5G, на вътрешния пазар. Е, е, някои не задават въпроса, но примерно господин Бузек сигурно се интересува от индустриалния преход. Аз съм сигурна, че ще можем да примерим различията и ще работим в сътрудничество. Уточняваш, ако желаете, ако нямате. Европейската политика за промишлеността е свързана и с иновации и научна дейност. Вие трябва да може да прехвърлите резултатите в практика. Споменахте Централна и Източна Европа. Ще дам един пример с глобалната спътникова навигационна система. Тази програма сега е базирана в Прага и ще бъде трансформирана в Европейска космическа агенция. Бюджета обаче не е достатъчен. Как очаквате от тази агенция да изпълни своя мандат, що се отнася до космическата политика? Това ще е предизвикателство за вас. Благодаря. Благодаря, че подхващате въпроса за космическото пространство и агенцията в Прага. Това е типичния, типичния случай, в който ако обединим инвестиционните си усилия, ще запазим техно, технологичната си преднина. Космическото пространство, разбира се, е от, от изключително значение за информационния процес, за, за земеделието, е, за, за, за е, метеорологичните прогнози и така нататък. Така че значението е голямо. Какво да направим за бюджет? Е, и това пак ще зависи от многогодишната финансова рамка. Съжалявам, че трябва да го повтарям, но аз ще се боря за този бюджет. След това управлението на космическата сфера е доста комплицирано. Имаме агенция за космическото пространство, е, е, Европейска агенция в Париж има седалище Международната космическа агенция. Е, мал, малко, е, малко е комплицирана структурата. Евентуално разделяне на държавите членки между едната и другата, но аз поне, що се отнася до бюджетното обезпечаване на тази агенция, ще се постарая. Кристиан Елер. Последният оратор Кристиан Елер координатор от НП в Комисията по промишленост. Госпожа Голар, ще отговаряте за три основни генерални дирекции, познати като Connect, Grow и Defense или отбрана. Без да използвам ирония, ще трябва да имате способностите на Херкулес, за да се справите какви неща ще управлявате, киберсигурността, Хоризонт 2020, Цифрова Европа, Галилео, Коперник, Европейския отбранителен фонд, подкрепа за фонда за така нареченото справедливо преминаване или справедлив преход и какво ли още не. Не смятате ли, че това ще бъде едно невероятно бреме на вашите плещи? Като се има предвид, че сте замесена в един съдебен процес, ще имате ли време да се справите с всички тези задачи? Um, много важни въпроси се задават в публичното пространство. Ако правилно разбираме, става дума за замърсителите. Много важни въпроси зададохте, не само вие, но и другите ви колеги. Вашата задача е да удостоверите, че кандидат комисаря може да се справи с е, всичките задачи, за които ще отговаря. Няма да претендирам, че съм нещо като супермен от женски пол. Моя портфейл беше създаден от госпожа фон Дерлайн. Тя отговаря като цяло за действието на комисията. Госпожа Вестер и господин Домбровски също ще отговарят за различни портфейли. Всички ще имат много задачи на плещите си. Същото въжи и за Тимерманс. Ами, какво да кажа, ще положа всички усилия. Както вече заявих, има връзка между модернизацията на нашата индустрия и нашето економическо развитие. Аз ще работя с колегите комисари, ще работя и с вас, как виждам ролята на комисаря. Мисля, че комисарят трябва да е инициатор. Когато говорим за подробности, много е важно досиетата да се познават подробно. Тук има колеги, които са работили с мен. Например, ние с Буркар Балц направихме цяла реформа на финансовия сектор. Когато ни върхлетя економическата криза, разбрахме, че в продължение на дълги години нищо не е свършено. И ние трябваше да преработим цялата финансова регулация. Ще положа всички усилия. Не мога да ви обещая, че съм по-добра от останалите, но ще използвам уменията, които имам. Нека да заключа с една фраза, която научих от една велика германка. Вир шафен дас. Ще успеем. Господин Нелер, за последващ въпрос. Не, благодаря, казва господин Нелер. So, uh, much, uh, Благодаря, колеги, за вашите въпроси. Сега е, е ред на госпожа Гуар да се обърне към нас няколко заключителни думи в рамките на 5 минути. Госпожа Голар, заповядайте. Юли, пардон. Уважаеми госпожи и господа, госпожа председател, Обръщам се също така към всички външни слушатели, към всички, които са имали търпение да останат до края. След този обмен на мнение имам три неща да кажа. Първо, тези слушвания са чудесен пример за демокрацията. Те не съществуват във всички политически системи, не съществуват и в държавите членки. Не навсякъде министрските постове се раздават по този начин. Хубаво е, че се провеждат тези изслушвания, хубаво е, че се дебатира, а, в това число и с хора, чието виждания не споделяме но водим дебат по същество. Комисията винаги ще работи под контрол на Европейския парламент. Надявам се да оцените нещата в цялост. Е, е, човека с цялата му биография, с всичките му успехи и грешки. Е, аз не отричам моите грешки, господин Дидие. На второ място, вие всички поставихте въпрос за моята почтеност е, в това отношение. Е, вие като е, пазител на европейските средства имате основани да проявявате такъв интерес. Аз ви представих съображения от юридически и от фактологичен характер, но отново повтарям презумцията за невинност, която е основно човешко право. Това е една от ценностите, които ни обединяват и трябва да я зачитаме край на краща, ако решите да ми окажете доверие, аз ще продължа да служа на европейската кауза, както съм служила в продължение на 30 години при различни обстоятелства с различни хора, но винаги с една пътеводна цел. Знаете, че комисарят полага клетва пред Европейския съд, е, е, е, ангажирайки се да, да бъде лоялен, независим и, и почтен. И ако ми окажете доверието и имам възможност да произнеса тази клетва, аз ще го направя с чиста съвест. Въпросите, които поставихте, наистина са широки и многообразни. Е, и стигам до извода, че задачата на комисията е, е, е изключително тежка. Вие тук казахте, имаме модел на развитие, основан на въглерода, на потреблението, на, на определен начин на живот, на, на, на, на транспорт, на, на потребление. И всичко това се поставя под въпрос от изменението на климата и от научно-техническия прогрес. Е, ние е, сега трябва да помислим за планетата, докато в продължение на, на векове сме господствали и, и сме се чувствали не зле. Освен това, геополитическата обстановка е променена, е, демографските тенденции, прочим, за които не говорихме, също са от голямо значение и, и а, а, преобразованието, ако ми окажете е, доверието, с което, е, е, за което ще съдействам, е, е дълбоко. И аз, съм, и аз съм сигурна, че вие също тук сте двигател, двигател на европейския процес, двигател на европейската интеграция. Правителствата също, но те са по-скоро склонни е, да отстояват местни интереси след това постигнати договорености се подлагат на съмнение, договорностите за климата, договорености с Иран. И в един свят, в който растят, растат и политическите, и природните предизвикателства, не, не можем да си позволим да, да не бъдем единни като и тук имаме границите, границите между партиите, границите между страните, границите между културите, между изтока и запада. Аз ще се боря срещу тези прегради, срещу тези различия. Е, е, Европа не е просто сбор на противници. Е, е, Европа гради мостове, е, Европа води диалог, аз а, а, а, няма да постигна всичко, което желая, защото в края на краища ще трябва да водя диалог, но ще се постарая. Е, е, Жан Моне, между другото, е казал, и аз обичам тази фраза, е, обединяваме хората, а не държавите. Това ще ме води в моята работа. Благодаря ви. Now uh, few words, the floor to Madame Сега няколко думи на колегата. Благодаря. Благодаря на кандидат комисара за отговорите, за участието в този дебат с нашите две комисии. Е, вашето портфолио наистина включва толкова много теми, че трябваше да организираме това изслушване с повече от една комисия. Искам да благодаря на отличното сътрудничество между комисиите. Успяхме да организираме днешното заседание много добре. Искам да благодаря на съпредседателя госпожа Валеан, председателите на Комисията по културата и Комисията по правните въпроси ще дам думата на госпожа Валян да закрие срещата. Присъединявам се към изказаните ваши благодарности към всички. Сега какво предстои? Ще имаме по-късно днес заседание на координаторите, на комисиите ИТРА ИМКО, които ще оценят изслушването и комисаря, кандидат-комисаря. ще оценят общата компетентност е, и ангажираността. Благодаря ви, госпожа Голар, за това, че бяхте тук.